Allora dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo interrotta. Започваме нашата работа. Възобновявам работата на Европейския парламент. Прекъсната на 19 юни. Първо, бих искал да пожелая добре дошла на госпожа Меркел, канцлер на Федерална Германия и на председателката на Европейската комисия Урсула Вендерлайн. Те са днес тук на 17, 18 и 19 юни. Протоколите са раздадени. Имате ли някакви възражения по тези протоколи? Нямате възражения. В такъв случай смятаме, че те са приети. Имам да ви направя някои съобщения, някои, няколко комисии започнаха между институционни преговори по силата на член 71. Докладите са на сайта на пленарното заседание и ще бъдат включени в протоколите депутати или политически групи могат да, да направят възражение и да поискат гласуване на това решение до 24 часа. Ако до 24 часа не се получи подобно искане, считаме, че комисиите могат да започнат преговорите. Няма също така възражение относно препоръката на комисията ЕКОН да не се противопостави на делегиран акт по силата на член 111. Текстът е на сайта на пленарно зала. Ако до 24 часа нито една политическа група или депутати не са изразили възражение, това предложение се приема. В противен случай ще го гласуваме. Дневният ред имаме окончателен дневен ред, такъв какъвто е прият от председателският съвет на 7 юли. Разполагате с този дневен ред. Бих искал да ви информирам, че получих две искания за спешни процедури по силата на член 163 за добавяне на следните точки към дневния ред. Преходни разпоредби е, за борба с последиците от кризата на COVID-19, както и провеждане на клинични опити и е, медицински изделия с ГМО с, с с цел превенция или лечение на последиците от коронавирус. Ще ги ще гласуваме. Можем да имаме един за, един против. Можем да също така да изслушаме и председателите на съответните комисии. Някой иска и да вземе думата относно преходните разпоредби първата точка. Няма желаещ. Някой иска ли да вземе думата по, про, по повод а, спешна процедура за провеждане на клинични тестове и медикаменти? Госпожа Конечна. Имате думата. господин председател, скъпи колеги. Кризата не трябва да бъде повод за да отстъпваме от нашето твърдо решение за борба с ГМО. Не трябва да се допускат дерогации и ако такава дерогация е необходима, тя трябва да бъде само за ваксините. Съгласно предложението, може би ще има а, закъснение на оценката на риска в продължение на 7 години, а последиците за човешкото здраве и околната среда ще а, бъдат на лице. Също, също така е, да, е, нидерландското правителство иска е, едно решение, което е непропорционално и кое, което има рискове. Аз мисля и под, че трябва да не подкрепим това решение и приканвам всички да го отхвърлят. Благодаря ви. След консултация с политическите групи бих искала да предложа това изменение в дневния ред. Тъй като има много изменения и много искания за разделно и отделно гласуване. Ще гласуваме е, в няколко кръга на нашия сайт е, разполагате с необходимата информация. Е, второто гласуване ще се проведе в петък от 14.15 до 15.30 и резултатите ще бъдат обявени в 18 часа. Докато третият е, кръг гласуване няма да се състои. Имате ли някакви възражения? Не. Що се отнася до електронното електронния пренос на информация няма промени, така че смятаме, че документа се приема. Сега ще изслушаме немското председателство относно програмата на немското председателство. Няма да има е, възможност за спонтанни изказвания и изказвания с синя карта. Госпожа Меркел има думата. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо председател на Европейската комисия, уважаеми колеги в Европейския парламент, уважаеми дами и господа. За мен е чест да съм тук в началото на германското председателство и да се изкажа пред вас. Както и вие, така и аз от много време не съм се срещала лице в лице с хората, не съм водила преки дискусии. Това ми липсваше, както и на вас. Европейския съюз се намира в криза, но тя ще го подсили и ролята на Европейския парламент е много важна. Пред нас стоят много важни задачи и трябва да положим усилия. Необходими са парламентарни дискусии, политически дискусии, необходимо е сътрудничеството между отделните държави и региони. За всичко това е необходимо и вашето участие. Днес ще представя акцентите от германското председателство. Пет теми са много важни за мен в този момент. Основните права, сплутеността, опазването на климата, дигитализацията и а, отговорността, която поема Европа по отношение на целия свят. Тези теми са много важни, защото ние искаме да променяме Европа устойчиво, искаме да я закриляме и да отстояваме нейните позиции. Глобалният свят обаче се променя много бързо и ние трябва да се държим отговорно и суверенно и да можем да изиграем своята роля. За всички е ясно, че моето посещение е свързано с най-голямото изпитание, пред което е изправен целият свят. Пандемията на коронавируса засегна много хора. Над 100 000 души са загубили живота си само в Европа. Много граждани и много от вас, предполагам, не са могли да си вземат последно с Богом със свои близки. Искаме в тази връзка да, да отдадем дължимето на тъгата, на болката, която изпитаха много хора и тези чувства ще ни съпровождат още много дълго време. Нашата економика ще бъде засегната и в бъдеще. Важно е да се наблегне на здравето на гражданите и на семействата. И а, трябва да помислим и за хората, чието, а, чието економическо състояние е много тежко. За да се прекъснат инфекциозните вериги, трябваше ем, и трябва все още да бъдат ограничавани някои от основните права. Цената е много висока, защото тези основни права са били отстоявани от редица поколения тук в Европа. Гражданските основните права са най-голямото ни благо, с което разполагаме в Европа. И за това ем, Намерението е тези права да бъдат ограничавани за много кратко време. Пандемията не трябва да се използва като повод за ограничаване на правата. Всяка страна в Европа си спомня по различен начин за историческите събития на континента, за борбата, за отстояване на правовата държава и за отстояване на основните права. 35 години от живота си съм ам, прекарала в една система, която не одобрявах. И за това по отношение на пандемията трябва да ви кажа, че решението ми беше взето много трудно, а именно ограничаване на някои от правата. Германия поема председателството на Европейския съюз. Аз вярвам в Европа. Аз съм убедена в Европа не само в наследството, но съм убедена и в бъдещето на Европа. Европа не трябва да се приема само като задължение, като нещо, което сме наследили, а трябва да възприемаме Европа като нещо жизнеспособно, нещо динамично, нещо, което може да се променя. Трябва да вземем предвид предизвикателствата, пред които сме изправени в целия свят. Трябва да отстояваме Европа и за това трябва да се ориентираме към основните права, трябва да се подкрепяме взаимно и а, трябва да си подаваме ръка на общностно ниво. На тази основа трябва да се работи а, и за цифровизацията, за иновациите, за опазването на климата. Това са много важни теми, много а, важни задачи, пред които сме изправени. Европа се е справила и с много конфликти, с много неудачи. Спомнете си е, за м, провалената първа конституция на Европейския съюз. Помислете за економическата криза, помислете за беженската криза преди 5 години. Никога не е било лесно. Винаги, разбира се, е изпитвана и болка но трябва да винаги да имаме предвид, че потребностите и болката на ъм, другите трябва да бъдат взети предвид. Трябва да сме наясно това, което ни е жизненно необходимо, а именно основните права и сплутеността, зачитането на човешкото достоинство, зачитането на защитата от дискриминация, равно, равнопоставеността, която трябва да е реалност. А, всички тези неща ам, изго, ам, създават един много важен фундамент, една много важна основа, върху която стъпва Европа. Тези неща са от значение винаги, не е, а, понякога и не само за някой, а за всички. Това са права, които трябва да бъдат гарантирани в Европа. Гражданите трябва да се чувстват свободни, да изповядват своите вероисповедания, да могат свободно да споделят своите политически убеждения. Демокрацията, европейската демокрация живее благодарение на открития публичен дебат. Ако има демокрация, която ам, по някакъв начин ограничава културното многообразие, религиозното многообразие. Това е демокрация, която не е а, желана. Трябва да сме наясно колко са ценни основните права, колко важни са всички права, а, с които се ползват гражданите. Ам, Важно е и институциите да са силни. Европейската комисия, Европейския парламент, Европейският съд. Основните права. Това е, е първата тема, която е важна за мен в рамките на германското председателство. Има един втори принцип, който е много важен за Европа, а именно да се поддържаме взаимно, да сме сплотени. Ще можем да се справим с кризата, само ако сме готови да е, търсим общи решения, въпреки различията ни. Само ако сме готови да погледнем света пред очите на другия, ако проявим разбиране към перспективите и ам, желанията на другите. Трябва да сме силни, това ще стане когато сме заедно. Нито един от нас няма да може да се справи сам с кризата, защото всички сме уязвими. Европейската солидарност не е само е един хуманен жест. Това е една устойчива инвестиция. Европейската сплотеност не е нещо, което е политически определено. Това е нещо, което наистина си заслужава да се опазва. Това е включено в мотото на нашето председателство в рамките на германското председателство ще направим всичко възможно с нашето правителство, за да се справим с зададените ни задачи. Но това ще е възможно само ако вие ни подкрепите. С ваша помощ ще можем да постигнем компромис. Вие представлявате почти 450 милиона души от 20 седем държави членки. Вие разяснявате на гражданите за какво става въпрос в Европейския съюз. Тази информация свежате на регионално ниво. Вие представяте различните перспективи и различните гледни точки и то на различните езици на Европейския съюз. Затова отправям призив към вас да играете ролята на посредници в тези тежки времена. Нека а, да проявим разбиране един към друг, нека заедно да подсилим Европа. Германското председателство има за приоритет да подсили Европейския съюз по време на криза, така че той след това да е още по-силен. Ние искаме Европейския съюз да дава надежда. Искаме Европейския съюз да дава надежда и ам, сила. Искаме Европейския съюз да запази мястото си Европейския съюз, да е иновативен и да е ориентиран към бъдещето. Има германско-френска инициатива, която е подета съвместно с президента Макрон. Предлагаме в тази връзка да се заде фонд с размер на 500 милиарда евро. Тази инициатива е подета от Германия и Франция и тя взима предвид и програмата за възстановяване. Шаро Мишел ще проведе дискусия по този въпрос в рамките на Европейския съвет. Икономиката е в лошо състояние, затова трябва да действаме бързо. Не трябва да губим време, защото ще ам, пострадат ам, слабите и уязвимите. Ако се бавим, ще е необходимо да бъде проявен компромис от всички страни, включително и от ваша страна. Ситуацията е изключителна единствена по рода си в Европейския съюз. Затова и Германия поема отговорността да ам, съдейства за създаването на този фонд от 500 милиарда евро. Социалното измерение е много важно, така както и економическото. Европа трябва да е справедлива и от економическа и от социална гледна точка. Само така можем да сме сплотени. Това е най-доброто решение и най-добрата рецепта срещу, е, най-доброто лекарство срещу тези, които искат да отслабят Европейския съюз. Нашето председателство ще отправи ам, поглед и към младите хора, и към децата, защото те са бъдещето на Европа и бяха засегнати много тежко от кризата. В работната програма за младеща ще се предвиди и младежка гаранция за младите хора, за да могат да бъдат те подпомагани в своя образователен и професионален път. Европа не трябва да се подава на тези, които използват гризата, за да подкопават нейните основи. Трябва да покажем, че връщането към национализъм води до по-малък контрол, не до по-голям контрол. Трябва да се действа съвместно на европейско ниво. Затова е важно тези региони, които са засегнати от кризата и най-вече хората, които живеят там, да разчитат на нашата солидарност. Това е много важно за нас. От наш интерес е. Трябва да се полагат е, усилия през цялото време, но тези усилия не трябва да бъдат е, свързани с увеличаване на товара за някои държави членки. Трябва да се види кои държави какво могат да предоставят от економическа, политическа и обществена гледна точка. За това ви моля за вашата подкрепа, уважаеми дами и господа. Трябва да сме готови да проявим солидарност. Германия е готова за това. Справенето с пандемията и последствията от нея ще очертае ам, като цяло нашето председателство. Трябва във всеки един момент да сме наясно с предизвикателствата, пред които сме изправени. На първо място ще спомена тук измененията в климата. Госпожа фон Делайн преди около една година представи програмата на Европейската комисия и тя тогава посочи, че Европа трябва да действа сега в тази връзка, ако искаме планетата ни да остане жизнеспособна. Аз съм убедена, че трябва да се търси глобално решение за измененията в климата и това ще стане възможно само ако Европа поеме водещата роля. Стратегията, свързана с зелената сделка, е много важна за нас като насока. По време на нашето председателство искаме да се стигне до една економика, която да е неутрална а, по отношение на въглеродните емисии. Това се отнася и за обществото като цяло. Конкурентоспособността на Европа трябва да бъде запазена за следващите поколения. За мен е важно климатичната неутралност от 2050 година да бъде облечена в законодателство. До 2030 година целта е до 50% да се намалят емисиите в сравнение с емисиите от 90-те години. Както казах, всичко това трябва да бъде включено в, съответното законодателство. Друга важна тема е цифров, цифровизацията и промените свързани с нея. Тя ще промени по устойчив начин нашият е, обществен и политически живот. Не трябва да е, има страх от е, това, че ще се изгуби познатото, и вече съществуващото. Но нека да ви кажа, че ангажимента, който се поеме по отношение на цифровизацията, не означава, че всичко, което вече е установено, ще бъде премахнато и ще изложим на риск живота на нашите граждани. Не, напротив, става въпрос за изменение, става въпрос за една много важна промяна в нашето общество, която ще предостави повече закрила и повече устойчивост. Европа зависи от трети страни по отношение на цифровизацията. Това стана ясно наскоро. Цифровизацията е много важна, дори по отношение на технологиите и на услугите. Важно е Европа да остане независима от гледна точка на цифровизацията. Изкуственият интелект, интелект също е много важен в тази връзка. Трябва да има и ам, мерки, които са свързани с висока степен на сигурност на цифровата инфраструктура. Необходимо е да се разпространява информация по отношение на киберпрестъпността и други вид престъпления в цифровия свят. Цифровизацията трябва да помогне на хората да разберат по какъв начин да живеят по-добре. Не трябва да се залага на лъжата и дезинформацията. По този начин няма как да се пребори пандемията. С ам, такива неща се стига само до предела на популизма.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 всяка една демокрация имаме нужда от а, истина и от прозрачност. Това зависи и за Европа и Германия ще устоява този принцип по на своето председателство. На пето място е важно да запазим мястото на Европа в глобализирания свят. Ако хвалим поглед към а, световната карта, ще, ще се убедим, че освен Обединеното кралство и Западните Балкани, Европа е, а, има като съседни държави Русия, Израел, Египет, Либия, Марокко и държавите около Украина и Грузия. всички тези живеем в епоха, в която всички граници се променят и в много отношения държавите членки на Европейския съюз убедиха, че трябва да вчитат с по-голям степен на себе си, отколкото на трансатлантическият ни партньор. Ние трябва и можем сега да, сами да решим какво ще бъде мястото на Европа в този бързо променящ се световен ред. Повече от всякога трябва сериозно да погледнем на Европа и да решим дали иска Европа да опази своята свобода и своите ценности в все по-бързо глобализиращия се свят. Ако искаме това, трябва да засилим ролята си на световно равнище. Един от основните ни партньори в това отношение продължават да бъде Обединеното кралство. Как ще изгледа бъдещите ни взаимоотношения с тази страна, ще бележат идните месеци. Към момента напредъкът постигнахме, меко казано, е незадоволителен. Договорихме се с Великобритания да ускорим преговорите с цел постигане на споразумение до есента, което да бъде ратифицирано до края на годината. Ще продължавам да отстоявам постигането на добро решение, но трябва също така да се подготвим и за възможността да не се стигне до сключване на споразумение. По време на председателството ще е, направим всичко възможно да постигнем напредък в още три политически области. На първо място по отношение на конференцията за, състраните страните кандидати с, с Северна Македония, например, в, в, в известна степен и с Албания, за да дадем ясна европейска перспектива на страните от Западните Балкани. На второ място в отношенията ни е, с Африка, които искаме да засилим на, на срещата между Европейския съюз и Африканския съюз. Чака ни съвместна работа в областта на миграцията също така. Днес има повече беженци от всякога по света света. Ето защо ние носим много тежката отговорност, тъй като в Европа темата за миграцията и бежанците трябва да остане на ключово значение. Това е тема, която изисква много политически здрав разум, но не бива да пренебрегваме политическата отговорност, която носим. Und nicht zuletzt werden uns unsere и не на последно място ще ни, ще ни занимае и геополитическата ни връзка с Китай. Обединяват ни економически взаимоотношения, но не разграничават много различни политически структури, както по отношение на правата на човека, така и по отношение на правовата държава. За съжаление, се не може да отменим срещата на върха с Китай, предвидена за сента, но все пак ще продължим да работим за подобряване отношенията с тази страна. Ще се придържаме към принципа на единодушие в областта на външната политика или ще решим да променим този принцип и също така ще видим как ще се отрази кризата на бъдещето на място на Европа на световно равнище, например по отношение суверенитета ни за производството на лекарства и медицинско оборудване. Всички тези теми ще бъдат обсъдени в рамките на конференцията за бъдещето на Европа, която беше предложена от Европейската комисия миналата година и която трябва да започне по време на нашето председателство. Аз пледирам за една конференция, която се концентрира на ограничен брой теми, която да си постави конкретни цели и даде възможност на граждани от различни държави членки да обсъдят заедно всички тези теми. И днес обсъдихме темата още веднъж с председателят на парламента господин Давид Сасоли. Уважаеми господин председател, скъпи дами и господа, искаме ли Европа? такъв случай се нуждаем от всичко, което днес ви представих. Имаме нужда от основни права, от единство, от а, конкретни цели по отношение, по отношение на борбата с измененията в климата и цифровизацията. Имаме нужда от ясна по, по, представа за ролята на Европа на световно равнище. Имаме нужда от а, една по-екологосъобразна, по-социална и по- конкурентоспособна Европа. Европа трябва да заема световно равнище мястото на иноватор с, с ясна визия за бъдещето. В заключение, позволете ми да, призная, да ви призная, че съм любител на музиката. И за мен е огромно удоволствие, че нашето председателство попада в особено важна година. През декември 2020 година Бетовен щеше да навърши 200 години. И тази композиторът на европейският химн продължава да ме трогва с творчеството си по същия начин, който ме впечатлява и неговото творчество. Така че в заключение позволете ми да изпратя едно желание към всички нас. Нека идеята за братство да продължава да ни води в Европа. Какво по-добро послание от а, неговото, а именно тази Европа е способна на велики неща, ако сме един до друг и ако работим заедно. Благодаря ви. Благодаря на канцлера Ангела Меркел. Давам думата на госпожа Ван дер Лайн, председател на Европейската комисия. Grazie, Presidente, Frau Bundeskanzlerin, honorable members. Wir freuen uns auf die deutsche Уважаеми господин председател, уважаема госпожо канцлерин, много се Радвам, че съм тук сред вас и присъствам на представянето на приоритетите на германското председателство. Очакванията към германското председателство са много високи. Това е нещо, което наистина тежи до известна степен, но е и нещо, което а, изпълва и с положителни емоции. Има много въпроси, на които трябва да се отговори от обществено е, естество, от економическо естество. Трябва да си отговорим и на въпросите по какъв начин се а, възприемаме ние и по какъв начин ни възприемат останалите. Всичко а, това се случва на фона на ам, събитията по целия свят, за това, че а, много структури са застрашени от а, разваляне. Нашата обща Европа трябва да бъде отстоявана всеки ден. Трябва да работим в тази насока всеки ден. Трябва да работим и за малките неща, и за големите неща. Трябва да гледаме всичко това е, обаче през очите на Европа и през сърцето на Европа. Госпожо канцлерин, благодарение на приноса на Германия през последните седмици, се стигна а, до сплотяването на Европа, до това усещане, че Европа е общ дом. От а, ам, всички части на Европа се случват и се казват неща, а, които могат да се използват, за да се обединим за това, защото това, което е добро за Европа, е добро и за нас. И а, тук, като чуя нещо такова, си казвам, е, ето това е отзвукът, който трябва да идва от Европа. Това е духът, който води до ам, общата изплутена Европа. Германия е изправена пред едно председателство, което ще заложи посоката за в която ще се движи Европейския съюз в бъдеще. Повече от 120 хиляди души починаха вследствие на COVID-19 в Европа. Подобна пандемия не е имало от почти 100 години. Економиката БВП се сгромолясаха и с, с 8% по-малко в но все още помним и особено в държавите членки е много ясна идеята и спомена за предишната криза, за огромната безработица, най-вече сред младите хора, на младите хора, които емигрираха, за да търсят заетост на друго място в други страни. В момента инвестициите са наистина на много ниско равнище и това се отразява отрицателно както на а, инфраструктурите, а, така и а, на а, а, бъдещето като цяло. Това беше и през миналата криза, но нещата не трябва да се повтарят. Тогава но сега помощта, економическата помощ на държавите започна още в началото на кризата. Хората успяха да запосат своите работни места и по този начин ще излеземе по-силни от кризата, отколкото бяхме преди. Трябва да се възползваме и да използваме полуките от миналото, за да в бъдеще да бъдем много по-силни, за да можем да направим всичко, което е възможно за следващите поколения. И това председателство избра като а, е, мото на, своето, а, е, на своята политика думата заедно. Да бъдем заедно. Заедно в Европейския съюз. Дами и господа, искам да се спра на два аспекта. Първо, солидарността означава, че тези, които се нуждаят от помощ, получават повече помощ за, за това Next Generation EU на основата на европейския семестър и препоръките е, е насочена към специфичните проблеми на отделните страни, но всяка държава членка трябва да, да свърши своята работа. Още веднъж казвам, ако искаме да бъдем по-силни, да излезем по-силни от кризата, всички трябва да се е, промениме, всички трябва да вървиме в по- към бъдещето с по-добри перспективи и с е, по-добри е, действия. Раз, разбира се, всеки, всеки има своето виждане за нещата, но всички сме обединени от едно и също. Всички искаме а, чиста питейна вода, чист а, въздух, хуб, добро бъдеще за нашите деца. а, всички, всички искаме а, да няма вече суша, да няма наводнения, да няма изчезване на биологическите видове. Но това може да се случи, ако не предприемеме необходимите действия. И за това трябва да, да се възползваме от възможностите на цифровизацията и на единството. И второ, нека а, не. А, не подценяваме различните аспекти, включително економическите в МФР и зеленият курс. Необходимо ни е всичко, за да постигнем по-добро бъдеще. Next Generation EU ще ни помогне да направим крачката напред, но МФР ще ни помогне да бъдем устойчиви. Това е най-добрият инструмент за развитие на научните изследвания, новациите, за управление на миграцията. Тези два тези два инструмента са, абсолют, са абсолютно необходими за постигане на нашите цели. Така че сега в следващите седмици ще трябва да постигнем съгласие, за да разчистим пътя към решаване на, следващ... на всичките проблеми. За да можем да през август ще излеземе с предложение за климатичен неутралитет до 2015 година и е, заключенията на следващите съвети ще бъдат от огромно, от огромно значение. Важното е да поставиме и цифровия преход на нови релси. Дами и господа, по време на това председателство ще направиме максимума, за да, за да постигнем споразумение с Обединеното кралство относно новите ни взаимоотношения, като разбира се, се основаваме на принципите и запазиме единството в Европа. Важно е да имаме и силни взаимоотношения с Съединените щати, въпреки проблемите. Е, партньорството с Африка е в сърцевината на е, немското, на германското председателство, той е в сърцевината на моята а, е, програма. Борб, е, борбата с вируса. Трябва да докажем, че партньорството с Африка не е, се не разцъфтява само когато времето е хубаво, но и когато времето е, е лошо. Ще продължиме и също така нашето партньорство с е, Китай. Време е също така да започне своята работа конференцията за бъдеще на Европа. Бихме искали тя да започне, щом това стане възможно предвид санитарните обстоятелства. Затова се радвам, че можем да разчитаме на опита на Германия, като се започне от следващата среща на високо равнище другата седмица. Заедно ще е, се опитаме да приложиме вашето мото всички заедно за бъдещето на Европа. Благодаря ви. Грация. Благодаря на госпожа фон дер Лайн. Сега давам думата на председателите на политическите групи, господин Вебер от името на НП уважаема госпожо канцлер, уважаеми председател Сесоли, госпожо фон Делайер. Казва се Франческо и е лекар в Бергамо. И той трябваше да отговори на въпрос, на който никой е, лекар не трябваше да отговаря. Той искаше да спаси още човешки животи, но нямаше достатъчно свободни легла в болницата. Трябваше да вземе решение между живот и смъртта на пациентите си. В същия този момент съседни европейски държи забраняваха е, износът на предпазно облекло. Национализмът е, триумфира и съседите изоставиха Франческа. И не само Франческа, много хора в Европа се питаха какво се случи с солидарността, къде е Европа, когато най-много се нуждаем от нея. Големи са очакванията от е, германското председателство, скъпа госпожо канцлер, скъпа Ангела Меркел. Европа ти се доверява. Доверява ти се за това, че ще успееш да обединиш всички разди, разединени в момента. След преодоляването на кризата с еврото, това ще бъде най-голямата задача на твоят мандат като канцлер да се пребориш последиците от кризата от коронавируса. От това зависи дали ще оцелее Европейския съюз и дали това десетилетие ще бъде запомнено като добро и с добро или с лошо. През последните години бяхме изправени пред редица кризи. Кризата с еврото, кризата с Брексит и сега кризата с коронавируса. Като че ли се движим от криза в криза? Защо? Защото често ни води страхът, но страхът е врагът на солидарността, врагът на бъдещето и на свободата. Нека отново да се върнем, например, с Франческо. Франческо не се страхуваше, покажа смелостта, от която се нуждаем повече от всякога в Европа. Смелост, за да, за да покажем солидарност и най-напред трябва да започнем с а, пакетът за възстановяване, който трябва да приемем още този месец. Е, бъдеще, е, смело за бъдеща, тъй като не можем да оставим толкова тежко наследство на децата си. Трябва да изградим с новите технологии най-модерният континент. Смелостта да проявиш е, честност. Когато вземаш пари, трябва честно да кажеш как възнамеряваш да ги върнеш. Някой тук в тази зала наистина не си, си мисли, че ще успеем да платим дълговете на Европейския съюз без нови собствени ресурси? Очевидно, че не. И затова имаме нужда от нови такива, например, чрез данък върху цифровите услуги и смелостта да бъдем свободни. Европа не е печатница за пари. Европа е съюз на общи ценности и европейското законодателство трябва да се спазва. Споменахте още няколко важни аспекта в представянето на програмата на германското председателство. Трябва да възложите конкретни решения за миграцията, за преговорите за Брексит и много други теми. Но, скъпи колеги, опасявам се, че всичко това просто не е достатъчно. 70 години след като Робърт Шуман беше изправен пред още по-голямо предизвикателство. Европа беше в руини, милиони бяха загинали, милиони презаселени и страдащи от глад. Шуман прояви смелостта да погледне отвъд ежедневието. Той повярва в Европа. И днес ни очаква също толкова голяма задача цифровата революция, враждебно настроената Русия, промяната по позицията на Съединените щати и все по-агресивна Китай, все по-агресивна Китай, Австралия гори, климата се променя и ежедневно сме изправени пред огромни препятствия. Така че въпросът е дали ние като Робърт Шуман сме в състояние да погледнем отвъд ежедневието. И моят въпрос е дали сме готови да надхвърлим ежедневието и за целта трябва да се осмелим да го говорим за идентичността. Днес съм оправдаваме Европа благодарение на малките ежедневни успехи, като премахване на таксите за роуминг, изграждането на инфраструктура, на магистрали и железопътни линии. Но, скъпи колеги, това е прекалено егоистична перспектива. Когато Европа прави нещо за мен, значи Европа е добра. Когато Европа не прави нещо конкретно за мен, значи Европа не е нужна. Но тази визия за Европа е недостатъчна. Тази визия за Европа отново ще изостави Франческо сам да взима решения в интензивното отделение. Европа е невъзможна без споделени ценности и без собствена самоличност, ще го кажа по, с думите на НП, чисто и просто европейският начин на живот. Както казахте, госпожо канцлера, отстояване на човешките права, забраната на смъртно наказание и преди всичко свободата. В Съединените щати все още има смъртно наказание и няма е, обществено социално осигуряване. В Китай няма никакви свободи. Нашият европейски начин на живот е уникален и това ни прави европейци. И аз се гордея с това, че съм европеец. Трябва да преоткрием смелостта си за бъдещето, смелостта да предприемем следващата стъпка. Солидарността ще наделее и ценностите ни ще се, ще се наложат на световно равнище само ако успеем да създадем един общ дух на единство. И за целта ни трябва европейска солидарност, към която може да привлечем хората. Трябва да мислим с по-голям мащеб, както направи Вацвал Хавел, Хелмут Кол или Лех Валенса. Ще спомена само някои от имената. Доверявам ви се, госпожо канцлер, че германското председателство и вие самата ще сте на висотата на задачата. Тоест да осигурите не само ежедневните постижения, но и да поставите новата стъпка към следващия етап в историята на европейската интеграция. Нека да кажем да на европейска самоличност и на европейския начин на живот. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега думата има председател Гарсия Перес от името на социалистите и демократите. Заповядайте. Аз е президент. Благодаря, господин председател, скъпи колеги, скъпа канцлер Меркел. Добре, добре дошла в, тази, в този дом, дума на европейската демокрация. Да, трябва кораж и, и история. И за това ние разчитаме на вашият опит и на вашият кураж, на вашата смелост, на германка да успеете да намерите консенсус между всичко, за да, за да можем да решим едни проблеми, които станаха постоянни в последното време, за да реагираме по-бързо на кризата и за да увеличиме устойчивостта си на общество. А, план, плана за възстановяване и следващата МФР и решенията по тези ще бъдат от огромно значение. Но тук не става дума само за дискусия за пари, става дума за дискусия на политически проекти. Когато Шуман а, направиха общността на стоманата и въглищата и въглищата. Те не говориха само за технически аспекти, те говориха за бъдещето на Европа, за един европейски проект. Бъдещето на Европа тогава зависеше от Европа и обратното. Така за да се намалят разликите между север и юг, между изток и запад в името на гражданите, за, докаж, за да докажем на целия свят, че Европа създава едно по-справедливо, едно по-добро общество в в което мисли за климата, едно общество, в което основните ценности са образованието, здравеопазването, което същитава работниците и работничите, работещите, едно общество, което е, действа с солидарност. Всичко това е вписано във вашия дневен ред и се надявам, че ще го постигнем. Трябва да бъдем смели, трябва да, да имаме кураж. Ние сме работили по една работна карта, по една е, пътна карта за Европа, по-близка до гражданите, за да могат да бъдат решени трансграничните проблеми. И ще, ще приключа, господин председател имаме европейски ценности, ние ги споделяме, но трябва да споделиме и отговорността си, да ги защитим и развием. Благодаря. Давам думата на господин Чоус от името на Renew Europe. Уважаема госпожо канцлер, докато слушах речта ви, много се трогнах, защото и двамата познавахме един, една друга Европа, тъй наречената източна Европа. Тази Европа, която беше опустошена от десетилетия на комунистическия режим и на други тоталитарни режими. И мнозина от нас тук в тази зала идваме от тази част на континента, която често е пренебрегвана. Но днес всички искаме едно и също нещо, а именно една свободна, силна и благодействаща Европа. И за целта трябва да се преборим с е, липсата на доверие и обезкуражаването на гражданите в управляващите. За целта трябва да подновим редица от е, областите на действие на Европейския съюз, защото само надеждата може да наделее над дезилюзията. Споменахте конференцията за бъдещето на Европа. Сега най-важно е да приемем плана за възстановяване и многогодишната финал финансова рамка. Последните прогнози на Европейската комисия за економическият растеж за пореден път ни показват, че чисто и просто нямаме друг избор. От това зависи бъдещето на европейците. И днес да отстъпим пред раздорите би било историческа грешка. Не се съмнявам, че заедно с председателят на съвета ще е, положите усилия за да постигнете споразумение още едната седмица. Но едновременно с чувствата, които трогнахте у мен с речта си, не мога да не кажа, че а, вашето изказване спом... предизвика и някои безпокойства. Казахте, че първо трябва да говорим за пари, преди да говорим за правовата държава. Позволете ми да не съм съгласен с вас. Не може да се изгради една Европа само с четоводство. Европа се изгражда около проект, визия и ясни ценности. Днес прекалено много държавни ръководители в Европа продължават да саботират целият този проект проект и всичко, което те представлява. И най-прекрасният пример за това е Виктор Орбан, който е член на вашето политическо семейство, но който не е единственият. Крайно време е, госпожо канцлер, да се извият ръцете на тези, които искат да променят естеството на европейския проект. Крайно време е да се обвържат европейските фондове с спазването на върховенството на закона. Безпълно Безспорно разполагаме с тази политическа възможност. Трябва да използваме пакетът с тези 750 милиарда евро като средство за оказване на натиск. Дайте възможност на всички 450 милиона европейци да живеят в една Европа на свобода и права. Европейците ви вярват, госпожо канцлер, не ги разочаровайте. Благодаря ви от името на идентичност и демокрация. Думата има господин Мойтен. Заповядайте. Госпожо канцлер, Веслерин, госпожо председател на Европейската комисия, господин председател на Европейския парламент. Много хора в Европейския съюз очакват от германското председателство да прояви мъдрост и дълновидност. Бързи действия са наложителни повече от всякога. Но не трябва да се подхожда ам, като се използват само идеологиите. Вие трябва да кажа, че не постъпвате както трябва. Трябва да се зачита свободата на индивида. Всичко това го потъпкавате с крака. Вие залагате на християнско юдейските корени и искате да се измести многокултурното разнообразие. Знаете какво се случи в Штутгарт. Ако това не го а, признаете, значи не взимате на сериозно интересите на гражданите. А, всеки гражданин се чувства първо италянец, поляк, французин на първо място и чак след това европеец трябва да се запазва, да се зачитат правата на гражданите, но вашата политика игнорира всичко това. 500 милиарда за Зеления пакт и 750 милиарда за економическото възстановяване. Това не смятам, че е правилният подход, защото ще се стигне до допълнително ограничаване на правата на гражданите. Вие искате само да се разходват средства. Това е обратното на зачитането на човешките права. Искате на вашите средиземноморски приятели да дарите 500 милиарда. Госпожа фон Лайен предлага още 250 милиона отгоре. Ам, кой ще плати накрая сметката? Това е патернализъм в чист, чиста форма. Това е социалистическа идеология. Това е ам, учерняне на демокрацията. Германия мисли само за себе си. Не, не говорете за истинска солидарност. Наясно ли сте, а, че а, германците не са в а, по-добро състояние от французите или испанците? Германия има ам, пенсионна възраст, която е много по-висока от останалите държави. Вие за такава солидарност ли говорите, госпожо Меркел? триумвират образувахте вие с председателя на Европейската централна банка. Вместо да използвате председателството за да обърнете курса, вие използвате ам, това за да а, ускорите инерцията. И вие по този начин а, поемате много сериозна вина към следващите поколения. Елер, прего. Между зелените думата има госпожа Ска Келер. Uh, Госпожо Меркел, мисля, че говоря от мнозинството тук присъстващи. Добре дошла в Европейският парламент. Безспорно, това е място, в което човек може да си даде сметка за всички трудности, които си пред Европа, но е място и в което всички, или почти всички от нас работят за това да направят една по-добра Европа за европейските граждани, макар че понякога имаме различни представи какво означава точно това. И това е място, в което се опитваме по всякакъв начин да представяме възможно най-добре разнообразието на Европа. Германия е поема председателството на съвета в много тежки времена. Кризата от коронавирус се превърна в историческа проба за, всич, за цяла Европа. И първоначално бях. Е, отново се върнахме към национализма. Разпокъса се Европа, обновиха се бариерите по границите. Но кризата се превърна и в шанс да изградим най-накрая една истинска солидарна Европа, от която толкова много се нуждаем. И в крайна сметка от вас, госпожо е, канцлер, и на, от германското правителство зависи дали ще се възползваме от тази този политически шанс. И бих искала несколько да ви поздравя за предложението за плана за възстановяване, което направихте заедно с Франция. То показва европейска солидарност вместо национален егоизъм и мога да си позволя да кажа, че някои от нас искахме дори по-рано да спори това предложение, но такова е положението. Това обаче не е достатъчно. Чака ни още много работа, както е предвидено и в програмата. И за това се нуждае от силни партньори. Ние тук в Европейския парламент сме склонни да подкрепим един а, изчерпателен план за възстановяване. Не подкрепяме един план, който ще насърчи инвестициите и ще доведе до социален и екологичен преход в економиката. Един фонд, който да бъде насочен към най-тежко засегнатите държави членки, без да увеличава задължността на най-уязвимите от тях един план, който да допринесе за борба измененията в климата, а не да се връщаме към позната политика на тройките. Това отстояваме ни тук в Брюксел, но и в националните парламенти. Ужасяващата криза с коронавируса показа, че сме готовни и способни да действаме с решителност. И тази смелост и тази решителност ни са ни нужни и за да се справим с кризата с климата, тъй като измененията в климата няма да чакат ние да се подготвим да се справим с тях. Ние сме първото поколение, което започва да усеща конкретните последици с горещините, с пожарите на горите и с последиците за общественото здраве. Ние сме и последното поколение, което има някаква възможност да започне да се бори срещу измененията в климата. И може да го направим с нови зелени технологии, технологии и с по-устойчив транспорт. Можем да го направим и германско председателство може значително да допринесе за това. Най-важно е в това ще бъде определянето на целите по отношение на климата от 2300 години и законодателният акт за климата. Но те трябва да бъдат амбициозни. Като исторически най-важен първоисточник на емисията от въглероден диоксид трябва да поемем отговорността си на световно равнище. И за това на на насърчаваме е, всички държави и членки да се ангажират е, с е, конкретни цели за намаляване на въглеродният диоксид от 45% до 2025 година. Можем да се справим с измененията в климата, но света трябва да действаме сега и за това имаме нужди от вас, госпожо канцлер. Благодаря ви. Благодаря господин Фито от името на ЕКРЕ. Господин председател, благодаря на канцлера Меркел за това, че е сред нас днес тук, за да ни представи приоритетите на германското председателство. Германия поема председателството, може би в най-трудният момент на Европа след края на Втората световна война. До сега Европейският съюз реагира неефективно и без истинска солидарност между държавите е, членки. Вчера бяха преразгледани предвижданията за економически растеж минус 10% за Франция, за Испания, минус 7-8% за редица други страни. Губиме време. Трябва непременно да постигнем е, някакво е, споразумение в близките седмици, за да могат средствата да стигнат до гражданите колкото се може по-бързо. Не ни е нужен компромис, нужно ни е добро решение. Германия носи огромна отговорност през следващите 6 месеца да задгърби е, националния егоизъм и да постави край на економическата дисциплина трябва да се вдъхне нов дух, нов пласък на економиката и да развиеме вътрешния пазар. Но вътрешен пазар, който е по-балансиран, който е по-справедлив. Това в никакъв случай не означава, че трябва да има допълнителни разлики между държавите членки Същевременно не трябва и да се ограничава националния суверенитет на държавите. Да, разбира се, имаме нужда от а, а, екологично развитие, но в никакъв случай за сметка на економическата изстойчивост. Нека не бъдем лицемерни, нека бъдем ясни. Нямаме нужда от централизираното управление на Брюксел. Имаме нужда от Европа, която уважава разликите и спецификите на отделните страни. В крайна сметка, е, закон, законни правителства биват, е, на, биват наказвани просто защото не отговарят на е, идеите на, на Брюксел. Вчера вашият министр на вътрешните работи каза, че много държави членки са били оставени сами е, в областта на миграцията. Не става дума само за реформа на правото на обежище. Трябва да защитаваме външните си граници, но трябва същевременно да се борим и срещу трафика на човешки същества в Средиземно море. Е, шандажа на Ердоган ми той е абсолютно недопустим в момент, в който Ердоган е, непрекъснато разширява сферата си на влияние и, и се възползва от мълчанието на Европейският съюз. Правиме се, че се бориме срещу тероризма, но не го правиме както трябва. Ще го ще, бъ, ще бъдем много по-ефективни, ако имаме по-добри споразумения с партньорите си не, не, не, може, не може в крайна сметка от време на време да смигваме на Пекин за, и да изоставяме Хонг-Конг в името на економически интереси само. Вашата страна е страната на Ратсингер, който беше европеец и патриот. Папа Ратсингер. Не. Защо, защо е, ме прекъсвате? Мисля, че е, уважението изиска да бъде усл... изслушан всеки. Вие сте от страната на Йосиф Ратсингер, който беше е, папа, патриот, който многократно каза, че не може да има общ европейски дом, като зачеркваме нашата идентичност и нашите е, ценности. Надявам се, че вашето председателство ще се получи от това. Господин Шердован има думата от е, е ГУЕ. Благодаря, господин председател, госпожо канцлерин. С това председателство ви се дава втора възможност, защото хората не са, раз... не са забравили каква беше реакцията на Германия по отношение на финансовата и економическата криза, а именно икономи. Това доведе до приватизация на много обществени имоти доведе до безработица сред младите хора. Тогава Европа едва не се разедини. Надяваме се, че ще поправите грешките от миналото политика на економиите не е правилната политика за Европейския съюз. Европейския съюз има нужда от политика на солидарността. Вашата задача е да се справите с пандемията от економическа и обществена гледна точка. Но днес не споменахме тези, които са важни и които се бориха за обществото ни през последните месеци. Медицинския персонал, болногледачите, продавачите в пекарните, в магазините, по бензиностанциите. Нашата политическа задача е да се борим говорим за тези хора и да противодействаме на създаването на несигурни работни места. Ам, стига вече ам, караници между държавите членки. Нека да има една финансова рамка, която да очертае ам, ам, финансовия, който да очертае фонда за възстановяване Вашият съпартиец Вебер каза, че средствата трябва да са свързани с определени реформи. Стига, не сте ли гледали новините през последните седмици? Госпожо Меркел, финансовият министр, господин Шолц, до сега блокираше предложението за облагане на големите международни компании и препраща към ОИСР. Не е ли време да се направи нещо срещу това блокиране? Не е ли време да се направи нещо по отношение на докладването страна по страна и да се блокира ам, избягването на плащането на данъци от някои е, дружества? Парижкото споразумение – трябва да бъде обвързано с зелената сделка. А както вие, госпожа фон дер Лайен, споменахте днес, за съжаление сме много отдалечени от заложените цели. Защо се придържате към споразумения като това от Меркосур? Знаете, че, госп... че пред... президента на Бразилия, господин а, Болсонаро, е, а, с... е виновен за изсичането на ам, горите в Амазонка. Икономическите интереси са важни, но не трябва да се взимат предвид само те, а и ам, ценностите и човешките права. Но тези ценности потъват всеки път, когато някой се удави в ам, Средиземно море не трябва да се сключват сделки с автократи и ръководители, които искат само да водят войни. Нека да върнем доверието в европейската демокрация. И това може да стане, госпожо Меркел, след като ам, не заложите на лобизма, а на прозрачността. Това е сред приоритетите на вашето председателство. И това ще е една разумна стъпка, за да могат държавите членки да се обединят в време на криза, предизвикана от пандемията. Благодаря ви за вниманието. Grazie. Благодаря ви. От независимите думата има господин Зонен Борн за една минута. Президент. Уважаеми господин председател. Госпожо канцлера, Коя сте вие и дали ще успеете да извадите Европа от кризата? Това се питат безкроен брой заглавия в пресата, които явно не могат да измислят нещо по-добре. Защо чак сега започнахте с мерките, които можехте да започнете да прилагате още преди 13 години? Сега предвиждате да удавите корона кризата с огромни количества финансови средства, нещо, което обаче не успяхте да направите с поведението на диктаторът Виктор Орбан. Смятате да се преборите с миграцията, като гарантирате, че неща, че проблемите се случват там, където никой не ги забелязва. С, с 750 милиарда не можете да гарантирате, че Хамбург СФАО отново ще влезе в първа лига. Благодаря ви. С това приключва изказването на председателите на политически групи. Госпожа Мерка поиска отново да вземе думата в отговор. Präsident. Äh, Уважаеми господин председател, дами и господа, съвсем накратко, най-напред бих искал да, бих искал да благодаря на всички, които отправиха благопожелания. Очевидно е, че заедно се отнася не само към държавите членки, но и към сътрудничеството ни с Европейския парламент. Стана очевидно, че представите ни за това какво се стремим да постигнем са много различни и това въжи не само за държавните, държавните ръководствени ръководители и съвета, зависи и от останалите участници, ако искаме наистина да постигнем нещо. споменах правата държава и основните е, ценности и казах, че това ще бъде е, най-големият приоритет за нашето председателство. При все това трябва преди всичко да гарантираме, че разполагаме с нужната база, в основа на която да работим. И тук става дума за многодишната финансова рамка и плана за възстановяване. И още днес бих искала да ви уверя, както обсъдихме и с председателят на Европейския парламент, че сме го че трябва да се прояви готовност за постигане на компромис и тук в Европейският парламента. Това обсъдихме и с председателят на Европейския парламент, защото позиция на държавите членки към момента все още са много различни. Но абсолютно недопустимо е начинът по който някои устояват своята позиция и напълно отхвърлят позициите на останалите. Това няма нищо общо с демокрацията и по този начин нищо няма да постигнем, държа да го подчертая. Действително ще обсъдим някои много тежки въпроси. Манфред Вебер спомена собствените ресурси. Знам, че от една страна това е тема, която е много важна за Европейския парламент. От друга страна обаче някои от ресурсите, които се предлагат като Европейската комисия като собствени ресурси попада в правомощията на националните бюджети, така че тук трябва да внимаваме. И също така трябва много да внимаваме чрез понятието собствени ресурси да доведем до реално увеличаване на данъчното облагане. И тук не се обръщам с критично към идеята за данък върху цифровите услуги, но не искам да има цялостно увеличаване на данъчното облагане. А по въпроса за цифровият данък, разбира се, винаги е по-добра идея да се приложи подобен вид данък или такса на международно равнище. И това е съвсем основателно, така че ви предлагам първо да видим какво ще се договори в рамките на ОИСР, вместо да се стигне до тежки международни конфликти, на които станахме свидетели в последно време. Ако обаче това не се случи, ще трябва да видим какво решение може да намерим ние на европейско равнище и вероятно трябва да се отрази по някакъв начин фактът, че силовата економика често не е достатъчно добре данъчна добре обложена. Междувременно бяха постигнати добри стъпки напред в борбата с данъчните обежища и данъчната прозрачност. И не на последно място смятам, че трябва да направим много ясно разграничение между кризата с еврото или финансовата економическата криза, която доведе до истинска економическа криза в някои държави членки и днешната пандемия. Очевидно е, че ние всички, всички държави членки, не сме част от световната конкуренция и можем да запазим социалната си система само ако имаме достатъчно стабилен модел. това беше важно да се приложат нужните реформи в някои държави членки, като в, в, в, в, в за сметка на тези реформи те получиха проява на много голяма солидарност и поне аз така смятам. Днес обаче сме изправени пред криза, която по никакъв начин не зависеше от нас, за която никой не беше виновен. Това е един вирус, който засегна по-тежко някои държави, отколкото други и за това от какво трябва да бъде много по-различни, затова се застъпвам за този фонд за възстановяване. Riprendiamo il dibattito. Onorevole Caspari, prego, un minuto. Господин Каспари за една минута. Благодаря ви, госпожо канцлер. Уважаема госпожо канцлер, не може да се продължава така за напред, както до сега. Това трябва да го имате предвид и по време на вашето председателство. Трябва да се сложи край на безработицата и на безисходицата. Не можем съществуващи структури, обаче от друга страна да ги поддържаме жизнеспособни само с ам, наливането на допълнителни средства. Трябва инвестициите да са устойчиви и ам, да са ориентирани към бъдещето. Към бъдещето. Трябва да се инвестира в изследванията. Обаче от друга страна е необходимо да се изгради и външна граница на Европейския съюз. Не трябва да говорим само за пари, а трябва да а, говорим за подсилване на Европейския съюз по отношение на външната търговия, измененията в а, климата, миграционната политика и така нататък. Всичко това е включено във вашата програма и ви желая много успех. Onorevole Гайер, prego un Думата има господин Гая за една минута. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо канцлер, уважаема госпожо председател на Европейската комисия, уважаеми колеги, възстановяването на европейските общества и на европейската економика е част от общият е, проект на Европейския съюз. Или ще успеем като цяла Европа, или никой няма да успее, както с пълно право казахте, госпожо канцлер. Факта, че планът за възстановяване ще се включи в общият бюджет е важна стъпка напред. И от тази гледна точка трябва да поемат съвместно отговорността правителството на държавите членки и Европейския парламент. Смятам, че трябва да работим заедно с повече, не с по-малко демокрация Знаете, че парламента и съвета вземат общо решение по отношение на бюджета, това трябва да се приложи към много други области. Това трябва да се приложи при прилагането на плана за възстановяване, тъй като без парламентарен контрол не може да се гарантира нужната прозрачност. Така че ви призовавам, госпожо канцлер, настоявайте пред Европейския съвет да се изпълнява пълноправно правото на глас на парламента. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Бих искал да пожелая добре дошла на канцлера Меркел в Европейския парламент. Имаме висок, големи очаквания към германското председателство. Много е важно да се, да се постигнат съгласие за, по пакета за възстановяване и МФР. Но, разбира се, ние нямаме нужда само от възстановяване, ние имаме нужда от интелигентно възстановяване, за да можем да излезем от тази криза по-силни. Крайно време е да вдъхнем нова устрем на нашата економика. Е, също така е време да укрепиме нашата демокрация, е, да има все повече е, условия е, и условности и предисловия, свързани с правовата държава и върховенството на закона. И чакам да видя какво ще направи германското председателство за това. Има и много други предизвикателства да постигнем е, съгласие по пакета за миграция, да избегнем един тежък е, Брексит. Реню. Renew бих искал да ви подаде ръка, за да можем да работиме заедно по тези важни е, теми. Го... Искам да работиме заедно. Останете с нас и наистина ще обновим Европа. Господин Менс. Аз Малик. Противно това, което се очакваше, Европейския съюз не забави темпото след Брексит, ами точно обратното натисна педала на гъста за създаване на е, една едина европейска държава и това, както е обичайно в Европа, без да се вземе предвид настроението на гражданите. Госпожо Меркел, ви използвате председателството за себе си, за да дадете нова посока на кариерата си. Но има много граждани в Европа, които са против федерализирането на Европейския съюз. Вие искате да се присъедините към федералния концерт и искате да хвърлите Европейския съюз отново в финансова криза посредством допълнително задължаване критично настроените граждани няма да приемат това. Следващия оратор. Мадам ла шансолиер, nous pouvons être euh, des госпожа Кофрита. Госпожо канцлер, може би да сме обединени европейци, дори е, конфедералисти и да сме наясно, че само на европейско равнище може да се справим с важните проблеми, като измененията в климата. Но едновременно с това сме е, много сериозно притеснени за бъдещето на Европейския съюз. Преживяхме Брексит миналата година, две държави сега напълно се възползват от почти пълният блокаж на Европейския съюз, за, за да наложат диктатури, за да заглушат опозицията, медиите и съдебната система. И това може да има потрясяващи последици за съседните държави. Оказва се, че може човек спокойно да напада свободите и принципите на Европейския съюз, без да има някакви наказания за това. Госпожо канцлер, предвид личният ви опит, предвид впечатляващият ви забележителен политически опит и ролята, която играе вашата държава на европейската сцена, моля ви, да направите от вашето председателство едно смело председателство, което да служи за пример дори повече от финландското по всички тези въпроси. Моля ви, не поставяйте економиката пред правата и свободите на всички европейски граждани. Благодаря ви. Думата има колегата Кужмюк за една минута. Пани канцлер, пани преводничонца, пани преводничонци. Пани... Благодаря, господин, госпожо председател. Вашата страна не е само нетен пеец, платец, но също така вие имате и най-голяма печалба и от единния пазар. Т.е. вие получавате на практика 7 пъти повече, отколкото внасяте в бюджета. Сега това ли е солидарността, която можем да очакваме? Вие дадахте повече от милиард държавна помощ на ваши предприятия, но, но ако продължи кризата, ще трябва да говориме е, за много по- е, мащабни проблеми. Крайно време е да се реши въпроса с МФР. Нашите фермери са изпитват огромни проблеми. За това трябва да да е, им се помогне трябва, особено предвид, че е, селското стопанство ще, очаква в, ще участва в зеленият курс от тук нататък. Госпожа Дамато. Имам е, само една минута, за да взема думата. Е, вие сте е, жената, която се смята за а, е, ръководителката на Европа. Госпожа Ван дер Лайн е била министър в вашето правителство. Сега вие двете трябва а, е, да решите проблемите и да се получите от грешките, които сте направили. COVID-19 беше огромно предизвикателство, но ни обаче ние няма да приемеме половинчати а, а, отговори и решения. Знаете, че Италия беше голяма жертва, тя пострада много, така че а, ние научих, ние се научихме и, и и си взехме полуки от а, е, Гърция. Ние няма да позволиме на съседни страни да е, ни изкупят а, е, на китайците да вземат, а, е, да изкупят нашите стратегически активи. Е, в никакъв случай няма да, да оставиме е, да се забравят жертвите, през които минаха нашите съграждани, само заради от, да, да отчетеме и нещо е, положително в економиката. Страшно много проблеми има в Европа. Е, трябва да се прес, да престанем да, да, да, да, да, из, да, използвам, да използваме и е, някои горива трябва да бъде и зеления водород. Задачата за възстановяването на Европейския съюз не е, би била поета от всяка държава членка. Преди време бяха предприяти някакви стъпки, но сега трябва да се действа по-бързо и по-решително. Без вътрешна кохезия няма как да се справим с кризата. Използвайте силата си, за да ам, постигнете съгласие по ам, одобряването на бюджета за да може да се подсили конкурентоспособността в Европейския съюз. Вие може да разчитате на ам, държавите членки в източна Европа, както и ние можем да разчитаме на вас. Е, има ем, някои мерки, които са насочени срещу определени държави членки. Те са свързани с прокарването на отделни идеологии. Правилата трябва да се прилагат по отношение на всяка държава членка. Обединеното кралство също ще бъде част от вашата програма, трябва да се постигне съгласие с тях от економическа гледна точка. Карта in uno и моменти пю. Вашето председателство започва в особено тежък момент. Европа е поставена на колене от вируса. Всички си даваме сметка за тежките социални и економически последици и сега Европа трябва да предложи отговор, който да е на висотата на предизвикателството. Вашето днесно изказване е борени дни преди съвета, в който трябва да се вземе решение за план за възстановяване на економиката. Нека да стане ясно за всички, че не можем да се отказваме от този план. Това е единственият начин да се изгради тази нова, по-силна и солидарна Европа която ни представихте. За целта обаче, дали трябва да поставяме Европейския семестър в сърцето на този план. Знаете, че Европейският парламент зае вече своята позиция по въпроса. Съвета чието председателство поемате, е важен фактор, но важен фактор е и Европейски парламент. Ние сме пряко избраните народни представители и не можем да гласуваме предложение, което да е под очакванията на гражданите. Предложението на Европейската комисия е абсолютният минимум. Не можем да си позволим да намалим предвидените средства. Вече стана ясно от прогнозите, че всеки месец, който губим преди приемането на плана, значи 2% по-малко БВП. Така че ви желая успех и то без а, а, ирония. Ако проявите смелост, а, ще ви подкрепим. Председателят, моля ви да спазвате времето си изказване. Думата имате да Бея. Господин уважаема госпожо канцлерен, който не говори сега конкретно, губи. Нека да не се допуска грешката, като се мисли, че посредством пари ще могат да се замажат неуспешните реформи. Пакетът, свързан с корона, има много обем, но малко бъдеще. Нека да подсилим Европа и навътре посредством реформи за иновации, за модернизиране. Нека е Европа заложи на изследователите, на откривателите. Нека да има механизъм, свързан с правата държава, за да подсили демокрацията в Европейския съюз. Нека да има миграционна политика без принципа на Дъблин, но да се запази хуманността на Европа. Европа нека да говори с един силен глас на глобално ниво. И нека да работят съвместно всички институции. Политическия съюз не трябва да бъде задлъжнял и разединен а, с а, такива цели трябва да се а, справяме. Слушайте се какво говорите. Вие говорите за единство и за солидарност. Как да разбираме това? Когато Германия винаги е казвала, че солидарността е нещо селективно. Е, искате да получите най-добрите, най-благоприятните цени за гъста, вие задгърбвате интересите на партньорите си в областта на е, енергетиката. Как може говорите въобще за солидарност, когато днес е, е, някои европейски фермери получават помощ, а немц... немците не искат да се дава тази помощ. За какво, какво означава солидарност за вас, когато а, гер... когато Германия, разбира се, не е в, на, на границите и няма проблеми с миграцията. А когато се стигне до проблеми, тя вкарва в квоти, господин. Господин Гигъл, за минути и половина. Уважаеми господин председател, госпожо канцлер, може би ще ви изненада, но искам да ви пожелая успех и да ви поздравя. Да ви поздравя за това, че с предложението за плана за възстановяване, което предложите заедно с френския президент, преодоляхте три табута за Германия. Първото е солидарните субсидии и инвестиции вместо безсмислените обсъждания за нуждата от съюз, в който да има прехвърляне на на средства. На второ място табуто за съвместното поемане на дълг, като по този начин може да се постигнат много по-смислени инвестиции, вместо непрестанно да се говори за, за справедливост и да се отхвърля идеята за еврооблигации. Разбира се, че това е пълна промяна на политиката ви, като в сравнение с политиката водена по време на кризата с еврото. И въпросът, който си задаваме сега, разбира се е дали това признаване, че, че Прометрия се променя, ще е повече от веднъж проявена смелост. Да, принцип, твърдите, че планът за подкрепа трябва да бъде уникален и да се случи само веднъж по тази форма, защото кризата е уникална и не засяга веднъж. Но това така трябва да действаме принципно. И ако в един единствен път се появи тази солидарност и после се върнем към обичайният модел. След няколко години всичките ви усилия ще бъдат на празни. Така че нека заради корона кризата да не се разденим отново повече в Европа. Госпожо канцлер, с това председателство ще покажете дали сте освен човек, който може да се справи с кризата и архитект на бъдеща Европа чрез планът за възстановяване може да се превърне в истински план за възстановяване и инвестиции, но за целта трябва много ясно да се явите какво смятате и напълно да се ангажирате за целта. Желая ви успеха. Благодаря ви много, господин Гройкин, за една минута. Благодаря. Има много високи очаквания към германското председателство. Това стана ясно по време на дебата. COVID-19 е вече хвърли сянка върху председателството. Трябва съвместно да действаме по отношение на пандемията. Това беше казано. Бяха предложени преди време облигации, еврооблигации. Моля да помислите отново за такова решение. Германското председателство залага на солидарността. Искам да отправя едно искане към вас да се приеме предложението за гаранцията за децата. По този начин милиони деца ще бъдат спасени от бедността, ще се помогне на много семейства и нашето общество ще бъде насочено към ам, семействата. Само от едно здраво семейство може да се ам, очаква да подсили обществото. Ние не искаме да говорим празни приказки, а искаме да помогнем на бедните семейства и да извадим децата от бедността. За нами тук господин Кожемон. Госпожо канцлер, проблемите на младеща не са само економически. Разбира се, те за да за да превъзмогнем кризата, трябва да превъзмогнем бедността, която води само до конфликти но Европейският съюз трябва да работи за решаването на тези конфликти. Но проблемите на младите са проблеми и на демокрацията, да, защото излизаме от една економическа криза, но ако това е за да влеземе в друга криза на демокрация и на правовата държава, това няма да реши проблема. Държавите трябва да спазват основните права. И там, където не се е, е, спазват страните да бъдат осъдени, като в Испания, където затварят политически дисиденти и журналисти. Е, Европейският съюз не може да продължава да си затворя очите пред това. Госпожа Монсера има думата. Благодаря, господин е, председател. В, в е, Испания преживяхме болката на хиляди е, умряли. Но Пандемията ни показа, че Испания и Европа трябва да се демократизират и да се променят. Виждаме, че госпожа Фондерлайн и госпожа Меркел искат да го направят. Вие сте надеждата на много граждани на Европа. Е НП аплодира вашия план, вашите приоритети, както и ви призовава да постигнете споразумение по бюджета, за да можем да възстановим економиката, за да възстановим економическата и търговска тъкан и да направиме е, да реформираме Европа, която да бъде по-конкурентоспособна, без обаче да, е, да разбиеме или да накърниме демокрацията и идентичността. Е, ние ще бъдеме с вас и ще искаме да бъдеме на висота, защото сме демократи. Господин Исмаил Ертук се на... Благодаря, господин председател, госпожо канцлер. Добре дошла тук сред нас. Във вашата програма се говори за цифровизацията и за опазването на климата. Ясно е, без технологиите няма да се стигне до зелената сделка. сделка. Трансформацията изисква усилия, които трябва да под положим. Инициативата Гайфикс в Германия може да даде шанс да, да се прекрати полиолигархията олигопола на ам, световно ниво. И може да се направи нещо също по отношение на литивите батареи производството на литивите батерии. 10 милиарда са предвидени през следващите 10 години в тази връзка. Из... Господин Шевчович е тук. Това е темата, с която той се занимава, свързана с батериите. 250 милиарда евро ще е стоеността на този пазар на батериите до 2050 година. 500 милиарда се предвиждат под формата на инвестиции, които ще бъдат включени в фонда. Днес, преди 30 години, Германия стана световен шампион. Това е много важен ден и ви желая успех. Уважаема госпожо канцлера, като говорител за селското стопанство. От името на Реню ви отправям апел да подкрепите селското стопанство. По време на кризата с COVID европейските селски стопани осигуриха висококачествени и безопасни хранителни продукти на достъпни цени и гарантираха продоволствената сигурност за всички. За това сме благодарни на европейският селскостопански модел. Големи и малки стопанства, семейни ферми и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 традиционно и биоземеделие заедно допринесоха за това под егидата на ОСП. Бъдещата ОСП трябва да възнагради тези постижения, а не само спазването на принципите. Госпожо канцлер, имаме нужда от вашата подкрепа. Моля ви, подкрепете свободният вътрешен пазар. Моля ви, застъпете се за по-голям бюджет за ОСП. Моля ви, защитете равноправието равнопоставеността на световно равнище и правна, гарантирайте правна сигурност за селското стопанство. С е, силна селскостопанска политика ще можем да се, да се справим и с бъдещите кризи. Благодаря ви думата има господин Кофот за една минута. Tak, канцлер Меркел, for at lægge prioriteterne for det tyske form. Благодаря, Госпожо канцлер, че представихте приоритетите на германското председателство. Аз лично съм много разтревожен, защото вие казахте, ще, ще, ще го направим, ще го постигнем. Но над 1 милион на мигранти навлезаха в Европа чрез морето и сухопътните граници. Тази политика е абсолютно направилна. Ние трябва да защитиме нашите общества. Не да затваряме Европа, но да защитим нашите общества. Европа не трябва да се превръща в ислямски огнища, които не търсят мир, а искат да съборят съборат устоите на нашето общество. Миграционната политика разрушава европейските общества. Ще направя всичко възможно, за да се боря срещу е, отрицателните последици на вашата политика. Е, следващията господин Краснодепски. Благодаря, госпожо председател. Госпожо канцлер, госпожо председател на Европейската комисия. Последици, последиците от пандемията могат да ще продължат да бъдат все по-тежки за държавите членки. По-уязвимите ще продължат да бъдат още по-уязвими, по-силните още по-силни. Е, в, в, в момента е, сме в рецесия, рецесия, която няма дъно. И да говорим за зеления курс е не много уместно. Някои, а, някои пос, последици нямат, някои цели няма да могат да се постигнат по този начин. Фонд за възстановяване ще, ще върви в правилната посока, но ние очакваме от немското председателство да преразгледа целите и да потърси начини за постигането им. Следващия. Najbliższy czas jest czasem wielkich wyzwań. Bardzo dużo dziś mówimy o gospodarce, o planie odbudowy. Сега е времето в което сме изправени пред различни предизвикателства. Говори се за милиарди под формата на фонд, които ще помагат на държавите членки. Говори се за едва ли не вторият план на Маршал за Европейския съюз. Освен за економиката е необходимо да имаме и план на Маршал, свързан е, с, с основните права и демокрацията. Солидарността е ключова. Тя гарантира Сигурността. Всяко дете в Полша знае, че солидарността няма как да съществува без наличието на свобода. Един за всички, всички за един. Интересът ни е общ. Има някои обаче, които не разбират нещата по такъв начин. След криза трябва да сме по-обединени и по-солидарни. Господин Андрю, за една минута. Мадам ла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 Германското председателство ще трябва да поеме огромна отговорност. Европа повече от всякога трябва да подкрепи държавите членки и гражданите и да им е полезна с конкретни действия, както сега, така и за бъдеще. И за тази цел трябва да постигнете успех с първият етап на Зеления пакт, преди всичко с истинска реформа на ОСП, която да отговаря на екологичните, социални и економически сътресения.

Европейският съюз се нуждае от собствени ресурси, е, за да финансира плана си за възстановяване и да оздрави многогодишната финансова рамка. Да, имаме нужда от истинска финансова такса върху трансгранични, върху финансовите транзакции. Имаме нужда от данък върху цифровите услуги, както и координирано данъчно облагане върху милионерите и милиардерите. Но имаме нужда също така и от цяло цялостен пакет за съгласувано екологично данъчно облагане. И накрая трябва да се засили борбата срещу данъчното облагане и укриването на данъци и да се насърчи правата държава. Госпожо канцлер, не може да си позволим да се провалим. На ваша страна сме, за да постигнем успех. Благодаря ви. Думата има господин Гарикано за една минута. Um, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Фандерлайн и госпожа Меркел. Разбирам, че постигане на съгласие по плана за възстановяване ще бъде голям успех. Ние очакваме това, но съжалявам. Но това, това ще бъде постижение, което не е достатъчно, както казахте многократно. Имаме, имаме е, нужда за, от план за начина по който ще връщаме заемите, които ще приемем, ще, ще вземем сега. 550 члена на този парламент предложиха решение да включим един пакет от собствени средства за финансиране бъдещето на Европа. Като тези, кои, които мърсата и тези, които имат най-големи печалби, да допринесат за това. Много, много ви моля, направете така, защото Европа да има система за собствени ресурси и по този начин да има е, възможности, средства и е, перспектива. Госпожа Бизотто. Бенвенута, канцелера Мер. Добре дошла, госпожо канцлера. От а, доста години насам вие сте истинският а, шеф на Европа и в интерес на германските интереси а, буквално съсипахте Италия, напълниха страната ни с незаконни мигранти и налагахте правителството, правителството което беше, не беше избирано от никого до Конте. А сега искате да ни наложите и поредната си приемица. Госпожо Меркел, председател, кой ви дава властта да пренебрегвате по подобен начин волята на хората и да потъпвате италианската демокрация? Ние нямаме нужда от вашите насоки. Имаме, искаме да си върнем парите, като всички средства, които сме дали на Европа в последните години. Искаме си парите обратно, защото носим дълга да защитим живота на милиони италиански граждани, да защитим италианските предприятия, засегнати от криза криза. Така че ви пожелаваме успеха, госпожо Меркел, но не забравяйте, че в Италия италианските граждани решават какво ще се случва, а не Германия. Става въпрос за достоинството на нашата страна и то не е за Господин Епинг има думата. Госпожо канцлерин, планът за възобновяване се разглежда като ваше политическо наследство. Говори се за енергийната промяна, която трябва също да постигнем оставам с впечатлението, че вие ам, някак си отстъпихте от економиите. Тези, които искат да се пести, останаха само че четирима говори се само за допълнителни средства, за да се провежда една или друга политика. В Италия не са необходими пари, а реформи. Има предложение за ам, въвеждане на минимално възнаграждение. Вие превръщате ам, паричния съюз в един социален съюз това е една кула, която е, ще е толкова висока, колкото и вавилонската. Не трябва да губите е, реалността от, очите, от погледа си. Не трябва да губите от поглед е, реалността. Следващия оратор за една минута. Благодаря, госпожо председател. Госпожо канцлер, позволете да взема думата като член на е НП, на португалец, на член на Европейския парламент. Искам да ви кажа, че ние ви подкрепяме. Ние подкрепяме вашите действия. Искам обаче да ви задам два въпроса. Е, един въпрос, свързан с демокрацията и правовата държава, върховенството на закона. Говори се много. Има нужда от това. Фонда за възстановяване ще мобилизира европейски средства, но ще доведе и до безкрайно много разходи. Затова Европейският парламент заедно с другите институции трябва да участва в разпределението на средствата. Второ, конференцията за бъдещето на Европа. Да, наистина е необходимо тази конференция да започне колкото се може по-бързо, за да можем наистина да реформираме нещата за, да, за повече демокрация. Госпожа Пири. Благодаря ви, госпожо канцлер Меркел. След, след през поредица от кризи показахте, че сте истински европейски лидер. Отново очакванията на гражданите към вас са големи. Имаме нужда от конкретни решения, изправени пред економическите трудности. Но освен проява на економическа солидарност, трябва да устояваме и основните си ценности. Моето семейство живееш от другата страна на, на желязната завеса и споделям вашият опит. Вие самата знаете какво значи човек да живее в диктатура. Така че, госпожо Меркел, появете смелост в защита на правата държава. Не, замъл... не мълчете пред това, което прави Виктор Орбан с а, е, ценностите на демокрацията. А, действайте активно, вземете ясна позиция за обвързване на бюджета за бъдещите 7 години с правата държава. Европа не може да си позволи да допусне провал на демокрацията. Благодаря ви. Думата има госпожа Шаранзова за една минута. Thank you. Чен. Благодаря. Госпожо канцлер, канцлер, имаме, Справени сме без пред глобални предизвикателства. Миграционна криза, COVID, Ердоган, вие винаги сте били водеща. Но това, което винаги съм, е, на което съм се възхищавала, е, че вие намирате практически решения на всички проблеми и предприемата действия. Необ, необ, необ, необходими са а, необходимо е съглас, съ, консенсус за бъдещето. Вие поискахте от нас да бъдем посредници, но вие бъдете един справедлив брокер тук в Брюксел. Не, не, работе, не работете само за намиране на решение, което да е, урежда Франция и Германия, но и юга и запада, е, изтока и, зап, и е, запада. Берлин и Прага и Рим и Стокхолм. Бъдете гласа не само на Германия, а на европейския консенсус. Това е необходимо, това е необходимо повече от всякога. Госпожа Барли за една минута. Уважаема Уважаема госпожо канцлерин, приветствам ви с добре дошла тук в Европейския парламент. Има високи очаквания към германското председателство, очаквания има към всички председателства като цяло. Председателството ще ам, действа в духа на европейските ценности. Това е нещо, което ни успокоява и което казахте. Върховенството на закона ам, е поставено сред вашите приоритети, наред с, основните права. Имаме нужда от демокрация, независима съдебна система, свободни медии в цяла Европа. Имаме нужда от един механизъм, който да налага наистина санкции, които да действат. Не трябва да се дават възможности да се сплашват едни или други представители на, представители на а, отделните сектори. Не искаме да покажем на гражданите във всички държави членки, че ние държим на демокрацията, а не ние е целта да сочиме с пръст една или друга държава членка. Е за на следващия урод. Госпожа Че, госпожо канцлер, в момента кризата с първата държава в Унгария стигна до критичен момент. Преди един месец член на моята опозиционна партия беше е, задържан заради пост във Фейсбук, в който критикуваше Орбан. На общинските съвети бяха съкратени бюджетите заради избирането на опозиционни членове в тях тях. Корупцията вече е напълно неконтролируема. Госпожо Меркел, Орбан е на власт вече повече от 10 години и всички пренебрегват случващото се в наша страна. Може да продължавате да твърдите, че Светли ще може да прави по въпроса, но това чисто просто не е вярно. Нека да се дадат парите на хора, които не си имат нужда от тях, а не да се дават на диктатори, които злоупотребяват с европейските ценности. Госпожо Меркел, има конкретно предложение, конкретен механизъм за правата държава. Подкрепяте ли го? Защото когато да продължават нищо да не правите, също е избор. Избор, който значи поредният пирон в кочега на унгарската демокрация. One minute. I give the floor to Madam... Думата има госпожа Фризон за една минута. Фри Талман och Фри förbundskansler, я велком... Госпожо председател, госпожо канцлер, Похвалвам германското председателство за тази амбициозна програма. Мисля, че мотото ви е много подходящо. Солидарност, единство за борба с кризата. А вие показвате, че сте готови да предприемете смели действия. Трябва да се подготвиме и за една нова економика, зелена, а, която е променена която е стъпила на нова база. Трябва да се бориме срещу безработицата и за младите. Нека не забравяме, че жените и младите момичета пострадаха повече от кризата от всички други. Трябва да направите, защото жените да са част в всички процеси на управление. Е, нашето общество трябва да е по-устойчиво и по-справедливо. Дължим го на децата си. Госпожа Валтман си има думата. Уважаема госпожо канцлерин, не знаем дали сме свободни да кажем това в ерата на Мито, но аз смятам, че вие сте една от малкото жени, които имат коража да предприемат смели действия. Вие сте зададохте посоката по време на миграционната криза. Дори когато обществото е против, вие свободно излагахте не гледната си точка. Предложението на комисията е вдъхновено от предложението на Германия и Франция. И накрая Искам да ви призова да вземете едно друго важно решение. Изгответе нова стратегия, свързана с Китай. Хонг-Конг трябва да бъде включен в дневния ред. Трябва да конфронтираме Китай ам, с този въпрос. Ние ще сме с вас. Подкрепяме ви. Благодаря, господин Булман, за една минута. Госпожо канцлер, Дебатът показа колко големи са надеждите за германското председателство. И да, с пълно право. Започнахте да предлагате правилните стъпки и първите признаци от последните седмици и месеци ни дават повод да се надяваме, че ще успеем да постигнем успех заедно. Европейск... Германските социал-демократи винаги са настоявали за солидарност и за обновяване успяхме да преодолеем някои табута и някои червени линии, които ни блокираха продължение много години и това е добре, но трябва да продължим напред. Имаме нужда от социална и екологична трансформация. Имаме нужда да погледнем към данните, които бяха показани в Нью Йорк Таймс за това как ще се промени света в последствие на корона. И единствено чрез истинско обновяване, социално и екологично Европа ще успее да се възстанови, да вземе своето място в света. Като си говорим с скандинавските ни приятели, се убеждаваме колко сериозни са притесненията за олигарсите и господин Орбан. Никой не иска да попада средствата в в ръцете на корумпирани ръководители. Дайте ги на кметовете, на общинските съветници. Те знаят какво да правят с парите. Благодаря ви. Думата има госпожа Келер за една минута. Госпожо канцлер, на 15 май Европейския парламент прие с голямо мнозинство едно резолюция за плана за възстановяване. На 18 май вие предложихте инициатива с господин Макрон която бе е, включена в плана на госпожа фон дер Лайн. Много е важно да бъдеме в срокове. Какво, как, как, какво трябва да се направи на следващият съвет, за да може още утре, други ден предприятията да се възстановят след а, кризата? Що се отнася до миграционната криза, готова ли сте да поемете е, ангажимент да се постигне политическо споразумение по е, пакта за е, миграция и обежище? На добър път, е, госпожо председател. Благодаря. Давам думата на господин Севкович от името на Европейската комисия. Благо... Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо канцлер Меркел, уважаеми членове на Европейския парламент, най-напред държа ви благодаря за истински динамичният европейски дебат. Благодаря ви, госпожо канцлер, за лидерството, истинското европейско лидерство, което показвате. Смятам, че се нуждаем от него сега повече от всякога в историята на Европейския съюз. И смятам, че решимостта, която показахте с френско-германското предложение, даде нови възможности на Европейската комисия да излезе с безпредседентно предложение Опитваме се да преценим как може най-добре да обединим новата МФР с инструмента Next Generation EU. Няма да навлизам в подробности, защото в следващия дебат ще бъде съсредоточена на тази тема и ще имаме възможността да я обсъдим и с председателят на Европейския съвет, господин Шар Мишел. Така че ще се спра на някои други аспекти на които ще бъдат много важни за германското председателство. Госпожо канцлер, много високо оценявам думите ви за основните ценности, за това колко са важни основните права и факт, факти, които често забравяме в разгощените дебати в съвета, а именно факта, че сближаването е най-смислената инвестиция в бъдещето и в а, смислените проекти в всички държави членки правят целият съюз по-устойчив за бъдеще. И именно това имате предвид и вие. Мисля, че усетихте от реакциите в залата колко голяма подкрепа има позицията ви за борба с речта на омразата, и дезинформацията в тази зала. Мисля, че мнозина от нас са, живели голяма част от живота си купнейки за свобода и възможност да пътуват в останалата част от Европа. И може би за нас е малко по-различно, когато говорим за това колко е важна демокрацията и колко са важни за нас свободите. Колко е важно шенгенската система да се възстанови възможно най-бързо. Просто защото си спомняме какво беше, когато няма имахме подобна възможност. Каквото и да се случи на седмица, разбира се, всички се надяваме, че ще успеем да постигнем историческото споразумение за бъдещето на Европа. Но каквото и да се случи, германското председателство идва в съдпоносен момент за европейският дебат и за общата ни история. Ако съвет успее да постигне съгласие, ще започне истинската работа. И заедно с вас се готвим за по 6 месеца на френетична дейност, за да гарантираме, че инвестициите наистина ще дадат нов тласък на европейската економика, ще я направят по-екологосъобразна, по-социална, по-устойчива и в отговора на господин Ертук, мисля, че батериите са много важна част от тази стратегия. Още веднъж благодаря на всички ви за този дебат. Благодаря и на госпожа канцлера за много амбициозната програма за предстоящите 6 месеци. Тя Програмата трябваше да бъде адаптирана към предизвикателствата, свързани с кризата от коронавируса, но съм надявам, че през следните няколко седмица ще постигне много важно съгласие, което ще отвори нова глава в историята на Европейския съюз и на европейската интеграция. Благодаря ви, господин Шевкович. Давам думата на госпожа канцлер Меркел за отговор. Äh, Съвсем накратко ще се изкажа накрая. Искам да благодаря на всичките, които се изказаха. По време на втория кръг от дискусията се очерта въпроса за върховенството на закона. Това е тема, с която ние ще се занимаем. беше споменат и Виктор Орбан и за това, че имаме различия в мненията. Да, и Европейския парламент, и Европейския съвет искат средствата да бъдат предоставени там, където ще стигнат до нуждаещите се. Затова е механизма за наблюдение, който се предвижда. Германия и Франция, ако са на различни мнения, нещата в Европа не вървят както трябва френско-германското предложение се отнася до цяла Европа. Трябва да се работи по това предложение в следващите седмици. Темата за селското стопанство беше спомената. Има различни позиции и по тази тема. Няма да назовавам само първия или втория стълб. Ние искаме да сме екологично чист континент, искаме да произвеждаме биохрани и тези храни да се произвеждат тук при нас. За това трябва да зачитаме труда на ам, земеделските производители, а, трябва да се помисли за устойчивото използване на почвите. Трябва обаче е, пазарните условия да са по-широко скроени. Технологиите бяха споменати, това ме зарадва. Можем временно да задлъжнеем, но след това да организираме обратните плащания. Дали това ще започне през следващия период или ам, ще се предприемат други мерки или се започне през следващите 7 години с обратните плащания. Постоянното задлъжняване не може да е реакция от страна на Европейския съюз, свързана с конкурентоспособността на световната сцена. Хубаво е да се работи за развитие на технологиите, да се използват структурните фондове, да се разходват средства и за иновации. Германия ще иска да се отделят средства и за развитие на технологиите. Комисията прие и стратегията за азотните и други емисии. Има много проекти, които са от стратегически интерес беше засегната и темата за изготвянето, за производството на батерии, беше спомената темата и за квантовата енергия. В Европа трябва постоянно да се обновяваме. Постоянно нещо се случва по света и научните постижения трябва да се взимат предвид под формата на препоръка. Необходимо е да инвестираме в бъдещето, да се стараем да сме по-добри и за тази цел ще се използват средствата от Фонда за възстановяването. Благодаря ви на всички, които участвахте в дискусията и а, се радвам, за нашето бъдещо сътрудничество по време на нашето председателство. Благодаря ви. Ще прекъснем заседанието за една минута, след което ще продължим с дневния ред. Пронто, екош. Каре колега. Скъпи колеги, тук сме. Преди да продължим нашите разисквания, бих искал да ви кажа, че в 16.30 ще започне гласуването по темите, които бяха споменати при откриване на заседанието. това гласуване ще приключи в 17.45. Ще гласуваме по същия начин, по който гласувахме а, на предишните зас, заседания. Номинирането на Хелга Бергер и назначаването на изпълнителния директор с, с, с тайно гласуване просто ням, ще гласувате по същия начин, но просто няма да е, се появяват имената. За всички други гласувания ще гласуваме поименно. И и по, изклю... По, изклю... по изключение ще приемеме и обяснения на вота в писмен вид до 400 думи. Е, резултата от гласуването ще бъде е, обявено в 20 е, часа. Сега минаваме към общо разискване заседание на Европейския съвет от 19 юни и 17-18 юли 2020 година. Дам думата на господин Мишел, председател на съвета. Имате думата. микрофон. Господин председател, скъпи членове. Уважаеми депутати, на първо място искам да ви благодаря за тази възможност да говоря днес пред вас. COVID-19 ясно показа, че не можем винаги да контролираме това, което се случва с нас. Така или иначе, обаче, можем да контролираме как ще отговорим на случващото се. Не бива да забравяме, че пандемията а, все още започна и продължава. Продължава да разрушава човешки животи, започва, продължава да унищожава хора. А, мисля, че статистиката е ясна и драматична. В сравнение с а, растежа, а, можем да очакваме да загубим 1,5 трилиона евро в економическия продуктивност 2021. Това наистина е много сериозно. Както знаете, на 23 април Европейският съвет се обърна към Европейската комисия и поиска да се излезе с амбициозен план за възстановяване. Той отговаря на предизвикателствата, пред които сме изправени. През юни лидерите проведаха своята дискусия по предложението на комисията. не са приемливи за различни държави членки. И за това след нашата среща започнах процеса на двустранни срещи с всички лидери. След това призовах за присъствена среща на върха на 17 и 18 юли. Има три въпроса по-специално, които бих искал да обсъдя с вас. Едното е традиционното ми становище за видеоконференцията през юни. На второ място трябва да поясня резултатите от двустранните срещи с лидерите и да споделя с вас своето намерение за идния Европейски съвет и не на последно място искам ясно да кажа, че е нужно амбициозно сътрудничество между държавите членки и с вас, Европейския съюз. Трябва да работим заедно, ако искаме да сработи всичко. Последната ни видеоконференция на съвета на 19 юни беше първия път, в който лидерите обсъдиха заедно предложенията на Комисията за МФР, както и Фонда за възстановяване. Това беше една необходима стъпка за решенията и беше като мост между консултацията и настоящия етап. Отбелязахме сферите, в които се появява все повече консенсус. На първо място държавите членки решиха, че заедно трябва да говорят за МФР и Фонда за възстановяване. Седем точки бяха одобрени и се каза, че безпредседентната криза има нужда от безпредседентен отговор. На трето място постигна се съгласие да се съсредоточим върху регионите и секторите, които са най-засегнати. Но също така отбелязахме и сфери, в които нашите становища все още не са достатъчно близки. Например, идеята да се отпускат средства. Това е сложна тема, дори много сложна тема. Някои държави членки не я приемат. Някои от лидерите, например, не са съгласни с критериите за разпределение, които предлага Европейската комисия, тъй като смятат, че няма връзка между настоящото предложение и кризата COVID-19, както и резултатите от COVID-19. Миналата седмица приключих двустранните дискусии и беше трудно, понякога много трудно, но винаги конструктивно нашето, нашата работа. Искам да кажа, че е нужно да се идентифицират шесте градивни а, стъпки на бъдещото споразумение, по което смятам, че трябва да се борим за да постигнем баланс. На първо място това е размерът на МФР. И пак повтарям, какъв ще бъде бъдещия бюджет. Има различни становища по този въпрос за различните нива, които са приемливи. Второто нещо е всъщност корекцията или така наречения ребат, т.е. мерките за определени държави членки, които са изключително важни за някои, за други обаче това вече не се случва. Със сигурност това ще бъде една от темите, по които трябва да работим за да се постигне съгласие между всички. На трето място нивото на фонда за възстановяване. Знаете, че Европейската комисия има своето предложение. Не всички държави членки са съгласни с цифрите. На четвърто място, и трябва да го кажа веднага, е въпросът за субсидиите – Същият принцип за субсидиите след трудностите в някои държави членки и въпроса за баланса, за равновесното състояние между това, което се случва и мерките, които трябва да се предприемат. На пето място критериите за разпределение в фонда за възстановяване. С много държави членки през юни месец казаха, че нямат огромно желание, тъй като предложението на Европейската комисия почива върху данни, които идват от преди самото начало на кризата т.е. нивото на безработицата, критерия БВП и е, население не са достатъчно адекватни, динамични според тях и за това е, те смятат, че трябва да се види каква ще е реалната ситуация за съответните региони, за държавите, които са най-засегнати. и така се тества и идеята за по-динамични критерии при разпределението. Шестата точка е една точка, която е изключително важна и това е въпроса за връзката между фонда за възстановяване и реформите. Това трябва да бъде направено в различните държави членки, за да може да се организира управлението, ролята на отделните институции. Тук Европейския парламент е пряко свързан и неговата роля. Що се отнася до условията, до връзките с този фонд за възстановяване и МФР, е, трябва да се говори и за правовата държава. Е, тук също трябва да се водят преговори и да се види какви са и амбициите ни в сферата на климата. Вие най-добре знаете и си го спомняте. Е, преди началото на кризата Една голяма част от МФР ще е пряко свързана с климатичните ни амбиции и вече сме фиксирали тази амбиция за Европейския съюз, за нашия континент и климатичния неутралитет 2050 година. Господин председателю, също така има и други въпроси, които тук трябва да бъдат обсъдени. Знам, че те са изключително важни и за вас, за Европейския парламент първо собствените приходоисточници. Аз знам, че те са ключови, за да дадете своето съгласие. Работихме много по пластмасовите отпадъци, по схемата за търговия с емисии има някакви постижения по този въпрос, както и липси, но разгледахме и различни други ресурси, около които събираме някакво съгласие, като данъчното облагане. Гъвкавостта в МФР за земеделието и кохезията са също важна тема за някои държави членки. Има още два други въпроса, които трябва да преодолеем, за да постигнем съгласие. На първо място въпроса за изнасянето напред на разходи в този фонд, както и различните е, бюджетни кредити за плащане и поемане задължения, както и вече погасяването на този дълг. Кога ще започне това? Кога комисията предлага това да стане не при настоящата МФР, а, а в последващата, т.е. не следващата, а последващата. Може би ще е добре да се започне малко по-рано с плащанията. Следващата стъпка Споменах вече, че възнамерявам да публикувам един инструментариум до края на годината, заедно с германското председателство. Ще обсъдим тази тема в Корепер. Срещата с всичките посланици е това. И този процес ще ни даде възможност да се подготвим за срещата на върха през юли. Трябва да кажа, че правя всичко възможно, за да постигна съгласие с колегите трябва да се намери много бързо решение, което работи. Моето впечатление след тези консултации, които бяха много интензивни последните дни, последните 2-3 седмици и така нататък, са, че все още не сме стигнали до края на преговорите. Много работа остава, която трябва да се свърши. Обеден съм, че можем да постигнем напредък, да вървим напред от една страна държавите членки обаче трябва да проявят решимост един с друг и това ще бъде задължително. Това е безпредседентна криза. Сътрудничеството между демократичните институции е трябва да бъде безпредседентно и трябва да отговори на предизвикателството, пред което сме изправени. За това трябва да бъдем напълно мобилизирани и ние, и вие за решенията, които ще се вземат. Може да разчитате на мен. Наистина ще бъда ваш партньор, е, за да направим най-възможно най-доброто. ще стигнем до там, където сме стигнали, ако всеки един приеме да направи стъпка към другия. Ако всеки един държава, членка, институция и така нататък си остава блокирана на едно място, е, тогава решение няма да има. И няма да бъдем на висотата на предизвикателството, което е пред нас. Единственият вариант е да направим всеки един от нас крачка към другия, за да може европейски интерес да върви напред амбициозно, с реалистични амбиции обаче, които да вземат предвид становищата на всички, да се вземат решения заедно. Ето това е апелът, който бих искал да отправя сред всеки един от вас. И този дебат е изключително важен, тъй като е безпредседентно всичко това, което се случва. Имаме бюджет за следващите 7 години и фонд за възстановяване. Мисля, че трябва да има три цели, които да ни държат и които не бива да губим и в същото време паралелно. Първото е целта да вървим към сближаване. Това от самото начало на, на, начало на Съюза ни а, води напред. Европейското сближаване, което ще бъде силата на този европейски проект. Да работим заедно и историята го показва също да бъдем устойчиви. Една способност утре да бъдем по-силни, да извлечем полуките а, от това, което не се случи, да можем да реагираме по-добре и да бъдем по-силни. И на трето място, третата цел е в визията си да не губим трансформацията, промяната в европейския проект на базата на цифровия проект, тази нужна да вземем предвид и климата, за да може Европейски съюз да се възползва от тази възможност, да бъде по-солиден, по-сигурен, да се обърне към едно бъдеще, за което да се борим убедено и оптимистично. Знам, че това е голямо предизвикателство, но е и важно за нас. Уважаеми колеги, господин председателю, аз съм изпълнен с решимост и се надявам много бързо това да стане, да продължим напред и да преодолеем всичко това, което е преди нас да всички да водим диалог, по-конструктивен, един диалог, надявам се на диалог с Европейския парламент. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря, господин председател, господин Мишел. Сега давам думата на Европейската комисията. Господин Шефчович, заповядайте. Каро президенте, шер меси президент. Уважаем господин председател, на парламента и на съвета, уважаеми госпожи и господа депутати. Е, както вече казахме, днес е, Съюзът преживява безпредседентна криза, завладяла не само Европа и целия свят. Пандемията има до сега ужасяваща човешка и економическа цена, е, а бих казал и налага промени. Бихте се съгласили, предполагам, с мен, ако кажа, че връщане назад към предишния начин на живот няма. Ето защо, уважаеми госпожи и господа депутати, следва да хвърлим поглед напред към бъдещето и ако сме решителни, можем да извлечем полза от тази трагедия. Необходими са ни обаче подходящи инструменти. Както не веднъж съм казал, вашата камера е биещото сърце на европейската демокрация. Независимо обаче от това колко разговаряме и тук и другаде за политическите приоритети, трябва да разполагаме с парите, за да ги осъществим. Е, в навечерието на предстоящия следващата седмица Европейски съвет бих искал да се спра пред вас на два въпроса, които са значими, единия и другия, за нашето бъдеще. Първо, що се отнася до следващото поколение е, план за оживление на Европейския съюз, както и многогодишната финансова рамка. Благодаря на председателя на съвета за активното му отношение, за много динамичните двустранни контакти, които поддържа с държавните и правителствените ръководители на Съюза, както и е, с комисията. Всичко това е необходимо, Определено, тъй като пакетът е много амбициозен и той пряко и осезаемо ще отговори на потребностите на Съюза следващата е, финансова рамка е, ще е, доведе огневата мощ, така да се каже, на европейския бюджет до близо 3 трилиона евро в цени към днешна дата. Това е впечатляващо, но крайно необходимо това е именно отговорът на една безпредседентна в историята на Съюза криза. И това е план, който е предназначен не само да ни преведе успешно през първите години на оживлението, а и да, да направи необходимото, защото финансовите ни програми да бъдат насочени към приоритетите ни към 2027 и отвъд тази година. И бих искал в тази връзка да подчертая, че парламентът играе и ще продължава да играе жизненно важна роля в този процес по-късно днес председателката на комисията Фон дер Лайен, председателя на съвета Мишел, канцлера Меркел, председателя на съвета Сасоли е, ще разговарят по 324 член е, съгласно който е, и благодарение на нашите лидери ще започнем първото сближаване е, с оглед постигането на е, компромис, е, който да бъде прият от лидерите на 17-18 юли. Срещата ще доразвие окружителните разговори, проведени дистанционно напоследък. И общо взето комисията е на мнение, че динамиката е позитивна. Движим се в подкрепа към подкрепа на предложенията, които току-що описах. В частност, на лице е съгласие, че безпредседентна криза налага безпредседентен отговор. Има съгласие, че този отговор следва да бъде финансиран чрез заемни средства от страна на комисията. Има съгласие също така, че собствените приходоисточници на бюджета следва да нараснат. Наред с това смятаме има възможност за съгласие усилията ни да бъдат насочени към най-пострадалите части е, от Съюза, в интерес на кохезията и конвергенцията. Съгласие, че е настоящата криза и отговорът на нея е, би трябвало да породят уникалната възможност за економическа реформа към една по-зелена, по-цифрова, по-устойчива економика. Пакетът в значителна степен отразява е, и съдържанието на резолюцията на парламента от 15 май. частност бих искал да отправя благодарност към парламента за продължаващата е, подкрепа за предложението на комисията за нови приходоисточници. Е, те е, са в интерес на общите ни цели. Благодарение на тях ще можем да се издължим за ползваните на кредит средства, да, да финансираме бъдещите си програми. И макар и през едните седмици да направим сериозна крачка напред, приемайки тези предложения, Гигантска ще бъде стъпката следващата година с новите ни предложения. Скоро ще излезем с пътна карта за опозотворяването на тези допълнителни средства, в случая приходоисточници на, на, на бюджета. А междувременно аз ще разчитам на вас да разпространите тези послания и у дома, у вас, сред държавните, политическите среди избирателите, националните парламенти, с апел за тяхната подкрепа. Времето не ни чака, нужно е лидерство, повече от когато и да било до сега а не остават, остават няколко седмици само. Всички знаем, че е от критично значение да е, постигнем съгласие преди е, лятната вакансия, така че до края на годината да можем да е, извършим и националната ратификация на решението за собствените приходоисточници на бюджет. Не само няма да можем да започнем да привличаме заемни средства без това решение, а и ако националните парламенти подкрепят резултатите от дискусията, смятам, ще осигурим демократична легитимност на тези новаторски, наистина безпредседентно мащабни предложения. Понататък бих искал също да подчертая факта, че така ще е, създадем нов инструментариум не само за устойчиво економическо оживление, а и като проява на това, че демократичните ни норми е, винаги ще стоят на първо място, дори по време на криза. Единен е, синхронизиран подход е нужен тук на всички институции, поради което смятам трябва да се изслушваме и да отчитаме различията си на всеки етап от процес. На всеки случай, участието на Европейския парламент на всяка стъпка от процеса е от фундаментално значение. Е, всяко евро ще бъде изразходвано за програми предмет на съвместно съвместната работа, съвместното решение на, на парламента и на <clears throat> съвет. Предвид действаща нормативна уредба, трябва да прибегнем до извънредни мерки за привличане на необходимите средства и разбира се, тук са законодателите ще трябва да изиграят своята роля. <clears throat> Извънредни актове ще бъдат приети за това и ние сме готови да работим заедно с съвета и с парламента за една междуинституционална декларация, която да формализира процеса и гарантира по-нататъчното сътрудничество. Уважаеми колеги, уважаеми депутати, както вече казах, е, времето не чака, но аз съм все така убеден, че ако бъдем амбициозни, ако е, сме готови да действаме активно, ще се погрижим за интересите на нашите съграждани. Е, комисията ще бъде винаги на ваше разположение в хода на преговорите, в това число, що се отнася за ранното започване на плана за регионално възстановяване. Колкото по-скоро задействаме тези инструменти, в това число и за осигуряване на платежоспособността, толкова по-добре. Втори въпрос, който бих искал да ви занимая е британския изход. Както знаете, колегата Мишел Барния днес е в Лондон за поредния кръг на преговорите и това е особено важно, смятам, остават по-малко от 6 месеца от изтичането на преходния период. Заедно с Великобритания ние наскоро направихме равносметка на преговорите до сега и за пореден път подчертахме общата си готовност да не жалим усилия за постигането на споразумение, за търсенето на решения, които да доведат до уникално по рода си партньорство. От тогава насам обаче, знаете, няма особен напредък. Чисто и просто, обаче е, преговорите ще приключат след няколко месеца по един или друг начин. Така че, за да постигнем споразумение, ще трябва да преодолеем редица различия по основни въпроси е, свързани с е, категоричните гаранции за автопоставеност, едно балансирано споразумение за риболова, ефикасна уредба за управление на отношенията по договора. Всичко това вие добре знаете, знаете колко е важно то за нас, защото принципите на лоялната е, конкуренция, защитата на, на интересите на нашите граждани са е, в основата на нашия съюз. Ние ще се постараем, ще направим всичко възможно за постигането на съгласие, но и тук времето не ни стига и никой не може със сигурност е, да твърди докъде ще стигнем до края на годината. А дори и да се стигне до сделка, много неща ще се променят в отношенията ни с Великобритания, в това число за отделните граждани, за търговските субекти и за администрациите. Ето защо трябва да се готвим, да, да планираме за тези е, е, промени е, и ние все така ще съдействаме на националните заинтересовани страни и власти в този процес. Както председателката фон дер Лайн подчерта, прочим, пред лидерите, наред с преговорите, е, следва да продължим да работим за цялостното правилно прилагане на споразумението за оттегляне на Великобритания от Съюз. Като съпредседател на смесената комисия ЕС е, Великобритания е, мога да, да се ангажирам и аз с, с своята активност. Нашата общност, нашето единство е все така главното ни богатство и Европейският парламент и в това отношение има да играе важна роля. Аз съм благодарен за неотклонната подкрепа, която вие изразявате е, е, за последен път на 18 април тази година. Благодаря ви за вниманието, уважаеми госпожи и господа депутати, председатели. Уверявам ви в пълната ни подкрепа през идните месеци и седмици. Благодаря на заместник председателя Шефчович. Сега ще изслушаме председателите на представители на политическите групи. Първият, който ще се изкаже е господин Морешан от името на НП. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Мишел в Европейския парламент. Ние сме тревожим, защото вие не включвате парламента в разговорите по бюджета. Както би трябвало, защото парламентът е бюджетен отговор, орган. Също така не сме съгласни, защото искаме парламент, искаме бюджет, който да може да разреши задачите, а в момента той не е такъв. А, искам да кажа ясно, Европейския парламент може да даде своето съгласие за МФР, само ако МФР финансира това, което сме договорили. Първо, да се финансират традиционните приоритети селско стопанство и кохезия. Второ, да спажим обещанията и да финансираме новите приоритети цифровизация, околна среда, научно-развойна дейност, външни дейности, иммиграция. Не можем да разрешим корона кризата, като създадем проблеми в други области. Предайте на членовете на съвета следното съобщение. съобщение. Не можем да скрием ФРЕ зад пакета за възстановяване. Средствата трябва да се изразходват добре за модернизация на Европа, за проекти с европейска добавена стойност. Първо. Второ. Има нужда от контрол. На трето място имаме нужда от план за погасяване. Всеки гражданин ще трябва да поеме кредит и трябва да знае как този кредит ще бъде погасен. Трябва да въведем такса върху пластмасите за като собствени ресурси. И имаме нужда от задължителен календар за другите ресурси. Ние ще можем да дадем своето съгласие, ако тези искания бъдат удовлетворени. Ние сме разгов... готови да разговаряме с вас, защото споразумението в съвета няма да е единственото. Ще трябва да се отчетат и становищата на парламента. Следващата, която има думата е госпожа Гарсия Перес. Благодаря, господин председател. Повече от 170 хиляди наши съграждани пострадоха от пандемията и това разбира се подлага под въпрос общия ни проект. А можем, трябва да, да, да споменем и жертвите, които а, дадоха медици, а, лекари, а, хора, грижещи се за пострадалите. А, и тази човешка а, трагедия породи социална а, трагедия, тъй като а, кризата осуети надеждите и бъдещето на милиони а, е, е, европейски а, младежи. А, а, това са а, а, хора, които на, са сега 30 годишни и само за 12 години преживяват вече втора криза. И а, те са измъчвани от страх, от сигурността. Е, налага им се да променят начина си на живот, да поемат рискове. И по време на месеците е, на, на кризата е, стигнахме до месец юли и сега трябва да се вземат е, решения за по-нататъчното финансиране на оживляването, на възстановяването. Да внушим на хората, че Европейския съюз е пространство на економическа сигурност и благоденствие. И нашите решения трябва да засвидетелстват това. Тук говорим за 500 милиона евро субсидии. Ние не можем да приемем толкова малко количество, не можем да приемем каквито и да било бюджетни съкръщения, не можем да приемем съкръщения на социалните разходи, не можем те първа да се връщаме на политиката на бюджетни ограничения решение. Нашата подкрепа ще зависи от строгото спазване на правовия ред и на уредбата за опозатворяване на фондовете. Младежите а, са не само най-тежко засегнати от а, кризата, а и те първа са най-уязвими на последиците от нея. Не можем да не се опрем на а, социалния стълб, а, който а, прие е, Европа, с младежката гаранция, а, с всички а, механизми за социална сигурност. И а, всичко това изисква нашата економика да бъде преобразувана, за да се изправи пред климатичните и цифровите е, нововведения. И без е, да ограничаваме е, държавните бюджети, ако не искаме да ги ограничаваме, трябва да се върнем на разговора за собствените приходоисточници на Европейския съюз. Не можем да минем без тях. И днес е, би трябвало е, да се опрем на онези, които разполагат с средствата, на транснационалните корпорации и прочие, чрез собствените приходоисточници на бюджета, е, за да дадат те своя дял за економическото оживление. Уважаеми господин Мишел, умолявам ви и съм сигурна, че ще се вслушате в мен, през идните дни, по време на преговорите, да ги погледнете в очите и да ги питате. Ако не можем да гарантираме по-добър живот на своите съграждани, за какво сме тук? За парламента това е ясно и ние ще работим в тази посока. Убедена съм, че ще бъдем готови заедно да подкрепим един силен, справедлив и солидарен проект. Благодаря, госпожа е от името на Реня. Благодаря ви, господин председател. С господин а, а, Мишел. Този план е нещо нечупно до момента и трябва да бъде конкретен. От тук ще излезе едно споразумение, което трябва да промени от София до Хелсинки ежедневието на хората. 5 милиарда са минимума, за да се избегне економическата и социална криза. Господин председателю, нашата политическа семейство ще внимава върху два елемента. Два елемента, които ще определят дали ще ви подкрепим или не. Първото условие е собствени приходоисточници за да може да се изплати този дълг. Няма така или иначе само данък върху пластмасата да ни спаси. Не мисля, че нещата са лесни. Но ние направихме тук всичко възможно. Продоляхме разделенията си, премерихме амбициите си, решихме, че можем да се продължи напред. Мисля, че онези, онова, което ще натежи на гърба на, бъдещите населения, на бъдещото поколение, не трябва да бъде огромна тежест. Нека да помислим за големите замърсители, за многонационалните фирми. Второто би било един механизъм за защита на правовата държава, ефикасен механизъм, който наистина да работи. Това е записано в учредителните договори. Не е по-малко важно от економическото сближаване. Не искаме повече автократи като Орбан, като Качински и техните приятели да използват данъците на европейските граждани, за да си налага диктатура в своите страни, в нашата Европа. Господин председателю, надявам се, че може да приемете моята искреност. В крайна сметка имаме приоритети, ние сме се събрали тук и сме постигнали съгласие сред нас в парламента. Готови сме да водим преговори, за да може бъдещето население, извинете, поколение да има един зелен път пред себе си, да не тежат на неговия кръп нашите дългови. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Лебретон, от името на идентичност. Господин Любретон от името Идентичност и демокрация. Благодаря, господин председател. Съветът на 19 юни обсъди плана за възстановяване и ще го обсъди наново през юли. Става дума за 750 милиарда евро, разделени между субсидии и кредити. Аз съм против. Първо, този план ще доведе до общо задлъжняване и това ще бъде нова стъпка към създаването на федерална европейска държава. Ние не искаме това. Трябва да сме наивни да смятаме, че тези средства ще се разпределят без условия. Ще има драстични условия, като намаляване на пенсиите. Франция и Германия ще покрият разходите. Германия може би може да го направи. За Франция обаче има съотношение дълг към БВП 120% като че ли се забравя, че първото задължение на ръководител на едно правителство е да се грижи за бъдещето на собствените си граждани. Благодаря господин Ламберц от името на групата на Зелените. Трябва да призная, господин председател Мишел, че е, ви съчувствам. А, тук в парламента ние трябва да намерим мнозинство. Вие трябва да намерите единодушие и разликата е сериозна. И аз определено а, ви съчувствам, но какво да им кажете всъщност на онези, на неотстъпчивите? Да им кажете, добре, стъписва ви сумата но за какво говорим в край на краищата? 1,5% от брутния национален доход за 3 години. Предвид от другата страна рецесия, която ще, води, ще доведе до спад с 10% на брутния национален доход. Нали, ако сравняваме е, с Съединените щати, разбира се, нещата не са чак тол- толкова неимоверни. Нещата са относителни. Предполагам, това ще им кажете. Второто, и аз се отнасям с чувствителност към този втори аргумент. Не би ли следвало да влезем в дълг, за да не изгубим, като се въздържим от разходи, финансови средства? И мен ми се струва, че условията, които ще бъдат поставени в случая, са демократични правови условия – първо. И второ, полезност на инвестициите. И кое, кое, кое по-изгодно от това да вложиш средства за онези, които са в затруднение, но разбира се, за подобряване на економическото състояние на целия континент. И тук, разбира се, не говорим и за екологичните, за, за прехода към цифровите технологии. А обратно, както преди 10 години, ако отново наложим бюджетни ограничения – Нали? Виждате до какви резултати е, се стигна. Втори път не можем да си го позволим. То би било неуместно. На, на трето място, като аргумент е, срещу онези, които са неотстъпчиви. Какво искат те всъщност? Ако в резултат от невземането на решение за европейския план се стигне до е, провал, да, да, да, е, разпадане на еврозоната. Благоденствието на скандинавците, на австрийците, на холандците. Какво ще стане с него, когато общата валута отиде по дяволите? Така е. Нашето отделно благоденствие, националното ни благоденствие, зависи от благоденствието на всички. И е, дума не може да става, разбира се, да се наливат пари е, на загуба, но би трябвало да се направи безпредседентната економическа е, е, стъпка, да се направи необходимото, за да не се рискува бъдещето на Съюза за, по, по съображения, които са конюнктурни. От името. Господин Ван Овертвелт от е, името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател, господин комисар. Корона кризисът засегна социално-економическата тъкан на държавите членки. Сега задача на правителствата, а и на европейските институции е да осигурят сигурност за гражданите и предприятията. Имайки предвид цунамито на несигурност. Фондът за възстановяване съдържа някои важни лосове, с които да се постигне това, само че ние трябва да гледаме на нещата от динамична гледна точка – не знаем как ще се развият нещата. Не можем да направим оценка на по-нататъчното развитие на вируса. Ето защо трябва да, да, да сме в състояние да управляваме дългосрочните последици. Следващият въпрос е свързан с Брексит. Ние трябва да направим своите економики по-издръжливи, по-силни с оглед на бъдещи сътресения. За да преведем гражданите и предприятията през сътресенията, трябва в преговорите за новата многодишна финансова рамка да предвидим поставянето на европейската економика на основата на нови и модерни програми. Що се отнася до преговорите за многогодишния бюджет, аз мисля, че парламентът много отдавна е излязъл с своята позиция. И има консенсус. Необходимо е да се положат всички усилия да, да не се допусне междуинституционален блокаж – Аз започнах с необходимостта да се преборим срещу кризата и ако има междуинституционален блокаж, няма да успеем да постигнем обещаната сигурност, а, а това ще има последици за социално-економическото положение. Госпожа Обри от името на Обединената левица. Благодаря, господин председателю. В момента днес дебатираме. Докато съвета тайно води преговори и говори за плана за спасяване на Европа. Как говорите за план за възстановяване, когато фондовете отчасти ще бъдат плащани като дълг от народа? няма собствени приходоисточници достатъчни и за това разпределението между субсидия и дълъг, дълг трябва да се проведе. Трябва да се плаща, съответно всеки от нас трябва да плати. Говорите за план за възстановяване, като във всъщност става дума за 0,7% от БВП на Европейския съюз, като ще падне до 0,8% 20-та година. Говорите за план за възстановяване. Как така, като само една четвърт от фондовете от сега до 23-та година ще бъдат на разположение? Сега имат нужда от пари държавите членки, не утре. Европейската помощ обаче ще дойде след битката. Европейският бюджет, освен това, най-вероятно ще бъде свит и ето там е опасността, която усещаме ние. Говорим си да си подаваме напред, да даваме с лявата и да взимаме с дясната. Говорите за план за възстановяване. Как така без демократичен дебат? не организирахте такъв дебат, за да се определи посоката. Кой може да гарантира тук в този хемис... Е, тази зала, че фондовете няма да бъдат разпределени е, по други е, теми, а не по социалните и екологичните? Кой е, ще ни гарантира, че няма да има социално, социален опадък, е, милиони, милиони предприятия като Airbus, като Рено и други, които уволняват. Част от тях е, извлякаха полза, както видяхме. Никой обаче. Никаква сигурност. Единствената сигурност, която имаме е, че Европейската комисия ще излезе по-силна, за да наложи а, мерки за затягане на бюджетите. Госпожа Ван дер Лайен е много ясна като председател на Европейската комисия за връщането на европейския семестър е така отзад някъде през малката врата и ще налага отново бюджетни съкръщения. Ако има възстановяване, той ще бъде не за економиката, а за вашата либерална идеология. Искате да ни накарате да глътнем новото хапче либерализъм. Защо? Защо нашият път също е верният път? Държавите членки трябва бързо да отговорят на кризата. Имат нужда от плащания от Централната банка и от премахване на част от дълга им. Имаме нужда от възстановяване, което да е екологично, където да се облагат с данъци за марсителите, милиардерите и многонационалните дружества. Ето от това имаме нужда. От един план, от нещо, което да се случва. Не от празни думи, не от пиар сцени, а, както това, което се случва тук с френско-немската двойка. Дали ще бъде прекалено късно и за хората, и за планетата? Ще видим. Господин Генгьози, за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, е, всички знаем колко неотложно необходимостта да се приеме е, многогодишната финансова рамка и, и пакета за възстановяване следващата седмица от съвета. А, ние от всички тук, поне повечето от нас, поделяме принципите на устойчивост а, и солидарност, но през месец април а, идеята за еврооблигации бе обречена от еврогрупата. Единственото предложение до сега за прехвърляне на дълга от а, държавите членки на европейското равнище автоматично и съответно начин да се поеме цената на рецесията, е, така че тя да се прехвърли от държавите членки на е, Европейския съюз, е, е на масата. Но в плана, какъвто е той днес, аз не виждам никаква гаранция средствата да се насочат към европейските граждани и предприятия, които са в най-отчаяно положение. Не виждам и гаранция тези средства да не доведат до нарастване задлъжнялостта на държавите членки, което на свой ред да доведе до бюджетни ограничения и задълбочаване на социалното неравенство. Аз съм ужасен от идеята, че средствата ще се разпределят от, средств, от, от, от, от правителствата, а, които са в съглашателство или с големия бизнес, или с националната олигархия. Как да се надяваме при такива обстоятелства средствата да отидат там, където са най-необходими? Такива гаранции трябва да бъдат заложени в самото споразумение, преди да бъдат прияти и двата финансови инструмента. Благодаря. Председателя Мишел за отговор. Господин председател, уважаеми колеги, благодаря ви за различните изказвания, за посланията, които ми бяха отправени. А господин Мюресен а, а, се изказа по много интересен начин. Аз наистина а, съм съгласен, че сътрудничеството между трите институции е необходимо и е безпредседентно. Ние трябва да го запазим, а, да се мобилизираме а, а, не само предвид предстоящите решения, а и за напред да, да поддържаме един тясен а, диалог. Всички ние, трябва да проявим творчески подход, способно за новаторство, за сближаване на позициите. Вместо да повтаряме почти с заплашителен тон, час по час, едно и също, за което не можем да постигнем съгласие. Човек не може да се окупава в позициите си. Край на краища, споразумението ще доведе до една солидна, до една здраво стъпила на краката си Европа. От това се и нуждаем. И онези, които разпространяват иллюзии, че това е, видите ли, възможността за вторачване в националните тесногради интереси, грешат тук всички, съюзът ще бъде е, е, солиден и устойчив. Такива ще бъдат и държавите членки при това условие. Така съюзът ще може да се обърне с очи напред към бъдещето а, а, и, и, и ще знаем с какви средства разполагаме, къде трябва да ги похарчим. Разбира се, климата, разбира се, цифровите технологии. Сега трябва да се вземе решение за идните години. За такова европейско финансиране, че то е, е да отговаря на предизвикателствата, както е, и на е, току-що разгорялата се криза. Става дума за дълбоко преобразование на европейския проект. Действително, въпросът за собствените приходоисточници е фундаментален в това отношение. И вероятно по тази причина дебатът е така труден от политическа гледна точка, защото наистина има сериозни разногласия по въпроса за собствените приходоисточници и те е, е, е, идентифицират различните политически семейства. И не само, не само институциите. И аз благодаря на господин Ламберт, който а, <laughs> напълно основателно, много реалистично и в духа на здравия разум си дава сметка, че мнозинството е едно, единодушието е нещо съвсем друго. Мнозинството ни дава възможност да вървим напред. Нали? А, преди а, минути тук станах свидетел на едно мнозинство, на парламента. Това окоръжава, парламентът ще направи стъпката си напред. Съвета обаче ще трябва да се стигне до единодушие. Това далеч не е просто. И човек трябва на всичкото отгоре да бъде амбициозен. И аз ще се постарая и най-сетне ценностите и върховенството на закона. И мнозина от вас подчертаха, че доброто държавно управление, правовата държава са гръбнакът на нашия европейски проект и не можем да ги забравяме в днешния политически момент. И най-сетне от моя гледна точка и това се проявява от самата криза. Благодействието не се измерва единствено с прословутия показател количествен растеж на БВП. В продължение на десетилетия сме се вторачили в този един единствен параметр. И съответно процента от БНД. Но това не стига. Този показател не отразява действителните настроения, живота на нашите съграждани. Убедеността на нашите съграждани, че днес живеят по-добре, отколкото вчера. Това БВП не може да ви го даде като показател. И трябва а, да, да се запитаме и за начина по който а, а, ще убеждаваме хората за необходимостта от социално-економическа реформа, да убеждаваме по максимално демократичен начин за тази необходимост, да определяме целите, които сме си поставили като общество, именно по демократичен път, за качеството на живота, за образованието, за околната среда, за равенството, за висококачественото здравеопазване, за недискриминацията. Това са параметрите, които следва да ни водят и, и възоснова на които да измерваме постигнатия напредък и да търсим единство. Благодаря. Благодаря на господин Мишел. Дебатът продължава с господин Новаков за една благодаря, господин председател. Ще говоря на майчиния си български език. 30 секунди, 60 секунди не стигат за истинска реч, но пък ние българите обичаме да казваме, че трябват повече дела и по-малко приказки. Желая успех на германското председателство и съвета. Той идва в тежък момент за Европейския съюз по средата на COVID кризата и има нелеката съдба да се занимае с още един въпрос, който не само няма да реши COVID кризата, а може да ни докара нова криза. Приоритетите на председателството са два спасяване на животите на хората и тяхното здраве опазване на икономиката и работните места. Икономика и работни места! За здравето не знам, но сякаш ковид кризата засегна разума на Европейския съюз. Пакет мобилност е точно това доказателство. Към всички колеги, които ще гласуват за този пакет. Колеги, знаете ли какво ще гласувате? Прочетохте ли до края какво остана вътре? Твърдите, че пазите правата на шофьорите. Ма аз също. Борим се за основното им право да имат някаква работа вече и заплата. Условията на труд не се решават с безмислено законодателство и правила, както и климатичните условия не се подобряват с празни камиони, хиляди празни камиони, обикалящи Европа. Срам за парламента ще бъде да приеме този пакет в този вид, при положение че Европейската комисия се отказа от него, казваща, че ще го преосмисли, ако връщането на камиона и на водача остане. Накрая, за да отличим добро от лошо, трябва да може да ги различаваме. Благодаря ви.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 Благодаря, господин председател. Съвет за тидната седмица ще има изключително важната задача да се стигне до съгласие по бюджета, по възстановяването и това да се постигне бързо. Искам да бъда ясен. За Европейския парламент предложението от страна на комисията е отправната точка, а не крайната точка. Ако някой съвета си мисли, че може да ни накара да приемем каквото и да било ние тук в парламента, бърка. Парламентът е готов да отхвърли каквото и да е споразумение, което да бъде по-лошо от предложенията днес на масата бъдеще. Защото като евродепутати ние знаем, че днес трябва да бъдем смели. Искат от нас хилядите граждани, които тези месеци страдаха от пандемията. Само с един нов път към интеграция може да излезем от кризата по-обединени. Нужни са амбиции, нужни са нови собствени приходоисточници, като например такса върху гигантите или такса върху спекулативните транзакции. Трябва да искаме повече от онези, които до сега плащаха по-малко, за да дадат на нашите работници и дружества. Съветът носи огромна отговорност. Трябва да бъде на висотата на тази отговорност. Парламентът има ясна позиция. Ние сме на страната на гражданите. Сега съветът е този. Трябва да покаже, че също е на страната на гражданите. Благодаря ви. И аз благодаря господин Влимски. Благодаря ви, госпожо председател, за дадената дума. Знаете, излизаме на практика току-що от карантината и вече е, нали, разискваме нови предложения. Всички преживяхме тежката криза и сега констатираме, че държавите членки все пак могат да се справят с подобен род кризи. Е, разбира се, има и е, много проблеми е, от световен, от глобален характер, които влушават обстановката у нас, които освен това наливат масло в огъня, така да се каже, на едно негативно настроено обществено мнение. Австрия, знаете, е на вноска в европейския бюджет и не желае да участва с повече средства. Господин Адресен, Следващата седмица съветът ще покаже дали на висотата на очакванията и изискванията. Е, ние искаме да се спазват нашите ценности, демокрацията, върховенството на закона. Средствата трябва да се предоставят на местните органи и кметовете. Господин председател, не допускайте компромиси с нашата демокрация. Не допускайте да бъде съкръщение в многогодишната финансова рамка. Измененията в климата, опазването на околната среда, разъм със средства за демокрация, това са въпроси с дългосрочно значение, които не бива да бъдат съкръщавани. Благодаря. Господин Корал за една минута. Благодаря, госпожо председател. Наистина е нужно през наидния съвет малко по-бързо да се вземат решение. Виждате, че има неравенство навсякъде, и фискално, и социално, и те уронват доверието на гражданите. Нужно е обаче да има солидарен план и мефере, което да е амбициозна предложението на Европейския парламент дойде, като се слагат необходимите средства в реалната економика, като има устойчиви инвестиции, и преодоляване на фискалната конкуренция между държавите членки. Но има искания да се намалят сумите от държави, които само се възползват от единния пазар. Ние от пет е, някои от тях искат все повече бюджетни съкръщения. Председателя на комисията днес е, подкрепи Меркел. Тя каза, че не е добре с дисциплина да се обучаваме. Може, но не може да се греши, когато се управлява Европа. Благодаря ви. Благодаря ви за една минута, госпожа Ниблер. Госпожа Ниблер, за една минута. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Говорим за бюджета – Той се обсъжда и от колегите в съвета, но ние трябва да постигнем споразумение. Защото в крайна сметка ние имаме нужда от амбициозен план за възстановяване. Огромен е броят на хората, които са безработни, които работят на съкратено работно време. Фирми фалират – просто защото средствата от Европа не са пристигнали на време. Имаме нужда от ясно и навременно споразумение. И освен това, ако сме пестеливи сега, в крайна сметка цената ще се повиши двукратно и дори, и дори трикратно. Ние трябва да гледаме към бъдещето, да инвестираме в уменията на граждането, в изграждането на инфраструктура. Не искаме и да оставяме дълг на децата си. Трябва да имаме много ясен план за погасяването. И погасяването да започне преди края на финансовия период. Господин Морено Санчес е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Нашият инкредационен проект е, е, е, търпи тежки времена и те налагат исторически решения. Германското председателство следва да подходи решително на следващата среща на върха, така че всички европейци да излезем успешно от тази криза с амбициозен план за възстановяване. Настъпил е момента също така е да бъдат въведени нови собствени приходоисточници на Съюза, е, за да постигнем е, целта си да помогнем на гражданите и на най-нуждаещите се предприятия. И най-сетне е крайно време да се приеме споразумение за регулиране на иммиграцията, е, за насърчаване на редовната законосъобразната иммиграция и борба с незаконната. През 2015 година приехме милиони иммигранти. Сега, имайки предвид, че председателката на комисията е също германка, две германски жени могат да се издигнат на висотата на направеното от Вили Бранд. Благодаря. Госпожа Ботисария ще Последният месец Европейската комисия а, направи така и каза, че не може да се финансира бюджета с заеми. Сега обаче това финансиране без описание, без заличено. Правовата държава е направо за посмешище в Европейския съюз, тъй като Европейския съюз не следва тези принципи. Основният въпрос от кого се взимат парите, на кого се дават парите – Фондерлайн подчертава, че държавите членки трябва да се грижат за общото благо, а не за собственото благо. Кое е това общото благо? През 2011 година това бяха френските и германските банки. Сега трябва да подкрепим италианските и испанските банки. Колко държавите трябва първо да задлъжнеят, и то свръх задлъжнеят, преди да приключи този цирк. Благодаря. И аз ви благодаря за една минута, господин Коман. Уважаеми колеги, как да не разберем историческия момент, в който преминаваме, с оглед на социалната, економическа, екологична криза, през която преминаваме, Европа трябва да защитава гражданите, работните места, без да се отклонява от целта за опазване на климата. В в, в, между държавите членки се водят пазарлъци и Европейския съюз е безпомощен, защото без собствени средства ще станем жертва на националния егоизъм. Ние имаме нужда от економически и политически възможности да предприемем дей, дейности. Това е изключително важно за нашето оцеляване. Ако продължим да сме безпомощни, ще ще изчезнем и ще налеем вода в мелницата на популистите и всички онези, които използват нашата слабост. А това е във вреда на хората. Господин Таяни за една минута. Коронавирусът, госпожо председател, постави под въпрос ожи... оцеляването, оживяването на Европейския съюз. Имахме действия на ЕЦБ, чудесни действия на Инвестиционната банка. Хубава е също и линията, кредитната линия, за да се опази нашето здраве. И съм убеден, че Италия трябва да използва тези 36-37 милиарда, за да подобри болниците си защото се очаква и втора вълна на коронавирус. Но сега обаче не може да се правят стъпки назад, не може да се правят отстъпки по време на съвета на 17 18 юли. Трябва с сигурност да защитим първоначалното предложение на Европейската комисия и държавите от севера, които си мислят, че могат да урязват действията, които подкрепят растежа, бъркат. Ние трябва да продължим с инвестициите, трябва да продължим с средствата, за да може да дадем възможно на промишлеността, на МСП, на земеделието да могат да се вдигнат а, а, след тази криза. Ще бъде грешка да не го направим, ще бъде опасно за оцеляване разширяването на Европейския съюз като такъв. Благодаря ви. И аз ви благодаря за една минута, госпожа Маркес. Eh, e благодаря, госпожо председател. Аз э, това предложение э, е, е творческо, новаторско предложение е и ние дължим благодарност на комисията за това, че ни предлага необходимите решения в рамките на действащото договорно право. И това е основата на един действително европейски отговор на кризата. Отговор незабавен, за да възстановим економическия живот. И на мен ми се струва, че комисията наистина следва да действа по смисъла на член 324. Европейският парламент от своя страна има своите позиции, приети с мнозинство, от друга страна, в Европейския е, съюз, е, в, Европейския съвет е, се търси единодушие и, и някакси не се подхожда прагматично. Не можем да поставяме на карта бъдещето на Европа. Благодаря. Господин Пипър за една минута. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Говорим за 750 милиарда евро в допълнение към бюджета на Европейския съюз. Това е огромна сума и е свързана с политическа отговорност. Нашата политическа отговорност е да изразходваме тези средства разумно. Ние трябва да проявим солидарност в възстановяването след корона, кризата с коронавируса ние трябва да предприем стъпки към екологично издържана економика. За съжаление, нямам особено доверие в европейския семестър. Председателя Мишел дори не е в залата, за да разговаря с нас по тези въпроси. Европейският семестър е за нас важен въпрос за нас – държави членки не са провели нужните реформи. Има, е, говорим е, за програми, които могат, които е възможно да бъдат е, пожертвани. Не би трябвало да има противоречие между различните програми и при всички случаи има нужда от парламентът да бъде включен по-активно. Господин Пао Танк. Благодаря, госпожо председател. По време на кризата, свързана с коронавируса, гражданите искаха решение, а не спорове между севера и юга. Най-големите ползватели на Европейския фонд за възстановяване са многонационалните предприятия. Те се възползват от економическата подкрепа и от инвестициите в нашия вътрешен пазар и заедно с това приносът им е пренебрежимо малък. Нека следователно започнат да допринасят към възстановяването. Нека започнат да плащат за, въз... за замърсяването. Нека при всички случаи не предявим сметката на обикновения да накоплатец на север или на юг. И да, разходите са свързани с условия, естествено както за страните, така и за предприятията. Европейските средства, благодействието трябва да стане устойчиво, а не да нанася щети на хората, околната среда или правовата държава. Господин премьер Рюте, Сложете край на споровете и стига сте държали чадър над многонационалните предприятия. И поставете на първо място интересите на Нидерландия. И изберете такова европейско възстановяване, което да е от полза за нея. И изберете устойчива и благоденстваща Европа. Благодаря. Благодаря, госпожа Холмайер. Госпожо председател, заместник председател на комисията, уважаеми колеги. Пред нас стои огромен финансов пакет. Европейският семестър не е мястото му. Правовата държава забелязваме как се развива. Виждате как реагират държавите членки на препоръки от комисията. Нужни са конкретни разпоредби, които Европейския парламент да може да контролира плащанията, вида средства, кой получава парламентите, парламента е добре да може да ги избира, след това да извършва наблюдение. Това може да става в парламентарните комисии или в комисията по бюджетен контрол, където може да имаме по-добра финансова разбивка на разходите. Трябва да влезем в съвремието, когато говорим за бюджета, одита и данните. Имаме нужда от информация. И данните, информацията трябва да бъдат предоставени незабавно, по-специално по крайните бенефициери. Те трябва да бъдат ясно оповестени, те трябва да бъдат прозрачни, а не начина по който стоят нещата сега, когато чакаме месеци наред трябва да проучваме, да търсим, за да намерим информация за проекти и тяхното финансиране. Благодаря, господин Карас. Господин Карас, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Колеги, Европейският съвет следващата седмица ще бъде лакмус за изпитание за програмата, с която госпожа Меркел ни запозна днес. Парламентът подкрепя общо изложения, възприятия от германското председателство подход. Ови, е, е, това не се отнася за всички останали е, правителствени ръководители. Трябва да съсредоточим вниманието си върху Европа и не можем така наречените спестовни е, от държавите членки е, да повлияят на е, нашия ход. И трябва да бъдем уверени да, да, на, на, на световната арена още повече да подхождаме новаторски и творчески. Времето изтича. Имайки предвид екологичните въпроси, цифровата революция, социално-економическите предизвикателства, те, те са на ни. И е нужен кораж, е, нужна е солидарност, нужна е отговорност за бъдещето на Европа. А не просто за интересите на една или друга отделна страна. Те, онези, които днес блокират напредъка, е, поставят под заплаха бъдещето на едните поколения – е, и е, всичко това ще доведе до сериозни социално-економически и политически е, промени в Европа. Господин Христофор, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Следващата многодишна финансова рамка е всъщност историческа средства. Тук не става дума за обикновен пакет с мерки. Става дума за гарантирането на бъдещето на следващите поколения. Съгласен съм с колегите, които казват, че не трябва да има разделение между юга и севера. Ако юга фалира, Последиците ще бъдат усетени от всички. Призовавам е, Европейския съвет е, да, да се съобрази с, европейските ценности и да не се дава нито едно евро на онези, които нарушават тези ценности. Много важен въпрос е Турция. Тя нарушава правата на човека. Тя иска да превърне света София в джамия. Призовавам Турция да бъде изключена от следващите програми. Благодаря, госпожо председател. Плана за възстановяване иска доверие, доверие на европейците. Има цяла серия от държави, където това доверие е спаднало. А, но има и трябва да има и доверие в стратегическата сфера, в хранителната, в отбраната и разбира се в здравеопазването, целият този сектор. Така че трябва да се насочим към тези е, сектори, за да дадем повече сила на Европа. Този план за възстановяване също има нужда от повече собствени приходоисточници. Част от средствата могат да дойдат от данъци, по границите, върху CO2 или големите дружества, многонационалните, Google, Apple и така нататък е економиката е, е на, на недобро ниво. Е, трябва да се избягва и шантажа на някоя страна, на някои държави членки, които се опитват да играят на гърба на другите. Европейците ще ни повярват, ако имаме един такъв план. И само тогава бихме могли да дадем нов дъх на гражданите, да могат те да си поемат дъх. Благодаря ви. И аз ви благодаря за една минута, госпожа Гилберт arvoisa puhemies euroopan tulevaisuuden kannalta eurooppa neuvostolta ja jäsenmailta tarvitaan yhteisiä ratkaisuja kolmeen keskeiseen kysymykseen. Ensimmäinen... Що се отнася до на Европа, нуждаем от общи решения на три въпроса. Първо, економическата криза и как ще отговори Европа на нея. Мисля, наясно сме, че отговорът трябва да бъде общ, да се насочим към резултатни капиталовложения, да опазим своята конкурентоспособност и темповете на устойчив растеж. Да мислим също така как ще се върнат тези пари А държавите членки трябва да се погрижат и за правовия ред, за, за върховството на закона и аз се надявам Германия, германското председателство да е, наложи е, такива именно предпоставки, предварителни условия за освояването на кредитните средства. И миграцията също. Надявам се германското председателство да поработи. Заместих председателя на комисията Шефчович Благодаря на всички депутати, които взеха думата. В своите встъпителни думи бях доста пространен. Сега мога да бъда по-кратък и само ще отговоря на четирите основни въпроса, които бяха повдигнати. Първо, господин Морешан, господин Ламбертс, господин Андерсен и господин Таян споменаха, че има спешна потребност от това да изпратим ясен сигнал. Това трябва да бъде приоритет за нашите ръководители. Не можем да чакаме повече. На следващото заседание на съвета трябва да бъде постигнато решение. Защото това е отговор, това, е това ще бъде най-добрият отговор за нашите граждани, най-добрият отговор за кризата. Това ще бъде начин да осигурим работните места и ще бъде ясен знак към нашите международни партньори и към индустрията, че Европа се завърна и че въвеждаме нова политика и ще излезем от кризата по-силни, отколкото в началото й. На второ място – много депутати говориха за социалните аспекти, за насочеността на политиката към зеленият преход, към необходимостта от изграждане на устойчивост. И искам да уверя всички вас, че планът за възстановяването ще бъдат разработени от самите държави членки. Разбира се, ние искаме въпросите, които ще се решават, въпроси, които са се натрупвали в държавите членки, ще бъдат отстранявани, решавани. И по този начин ще постигнем устойчивост и издръжливост на целия Европейския съюз. Разбира се, Комисията ще бъде в непрекъснат диалог с държавите членки и ще информираме Европейския парламент, както винаги го правим, в рамките на консултацията, структурирания диалог и слушванията в процеса на Европейския семестър. И Европейския парламент ще упражнява контрол върху разходите, както прави и в момента, когато правим ежегодна равносметка на разходите. Госпожа Обри, господин Пипер, госпожа Холмайер и други говориха за необходимостта от прозрачност и за е, зачитане на ролята на парламента. Както каза госпожа Маркеш, ще проведем първата среща на лидерите по член 324. И както казах в началото, ние сме готови да направим предложение за институционална декларация, която да постави много ясна рамка на взаимоотношенията между институциите при изпълнението на плановете следващо поколение Европейския съюз. Госпожа Вирконент, господин Бенифе, госпожа Хайер и други говориха за собствените средства. Разбира се, този въпрос е много важен, защото Въпросът е много важен, тъй като е свързан с погасяването на средствата, които ще заемем от финансовите пазари и как тези средства ще се използват в интереса на нашата изражливост и устойчивост. Спомена се механизма за въглеродната корекция. Спомена се значението на, въд, на цифровия данък и ние продължаваме да работим върху данъка, върху пластмасата и някои други идеи, които възникват в хода на дискусиите. Онова, което искаме да ви предложим е готовността ни да работим по работната карта. По пътната карта искаме да обсъда, искаме ясна представа за изразход, за това как ще се изразходват тези средства. Те са много важни за парламента и за комисията за съвета. Ако искаме да повишаваме таваните на собствените средства и на финансирането, ние ще имаме нужда от подкрепата на всички държави членки и техните национални парламенти. В заключение искам да ви благодаря за подкрепата, за готовността ви, за динамично сътрудничество, което е много необходимо за следващия семестър. И очаквам нашия дебат. Разбира се, искам да ви уверя, че ролята на Европейския парламент ще се зачета. Благодаря, господин Шевчович. Дебатът приключи. Прекъсвам заседанието до 19 часа. Благодаря.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

1, 2, 3. Diese Beschlüsse werden im Protokoll der heutigen Sitzung veröffentlicht und treten. Ще бъдат включени тези решения в протокол на нашето заседание. Компетентните френски органи са изпратили искане за сваляне на парламентарният имунитет на господин Жан-Франсуа Ярк в рамките на производство започнато от общински съд в Париж, като това искане ще бъде прехвърлено съгласно разпоредбите на правната комисия на Европейският парламент. И така стигаме до следващата точка от дневния ред, а именно изявление на Европейската комисия и съвета относно всеобхватната политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането тер- тероризма план за действие на комисията и други неодавнашни събития. Бих искал да ви припомня, че в рамките на тази дискусия няма да се приемат нито изказвани с, в процедурата на спонтанни изказвания, нито с синя карта. Бих искал да приветствам най-сърдечно с добре дошъл заместник председателят на комисията господин Валдис Домбровски и от името на съвета господин Микаел Рот, който незабавно получава думата. Ja, vielen Dank. Много ви благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми членове на Европейския парламент, за днес, днес това е премиера за мен в този род. 25 години съм бил член на Националният парламент на Германия вече е повече от 7 години съм държавен секретар на правителството, но никога не съм се изказвал в Европейския парламент и много благодаря за тази възможност. Радвам се за тази възможност и оставам на ваше разположение през идните месеци и преди всичко се радвам и очаквам с търпение конструктивното ни сътрудничество през идните месеци борбата с изпирането на пари и борбата срещу финансирането на тероризма ще бъде сред основните приоритети на германското председателство. Това е тема, която, на която целият съвет се, посветя, се посветил с много голяма отдаденост през последните няколко години. Парламента, съвета и комисията работиха в тясно сътрудничество, за да създадат една стабилна система за борба срещу избирането на пари и финансирането на тероризма. Постигнахме стъп... значителни стъпки напред, включително и от в законодателната област и то в голяма степен благодарение на вас, дами и господа на Европейския парламент. Припомням ви директивата за борба срещу избирането на пари, банковият пакет, с на преразглеждането на европейският надзорна, рамка за банковия съюз, както и изискването за предоставяне на банкови данни за наказателно-правни цели. Но, господин председател, дами и господа, това по никакъв начин не е повод да се самозабравим и да останем да лежим на стари лаври, защото както преди, така и сега продължава да има сериозни случаи на изпиране на пари с участие на европейски банки и това трябва да е неприемливо за всички нас. Между времено, между различните органи на Европейския съюз се проведе изчерпателен дебат по темата как би трябвало да изглежда рамката ни за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и как можем да я подобрим за бъдеще. Вашите резолюции, заключенията на съвета и съобщенията на Европейската комисия са примери за този процес на размисъл, но разбира се, процесът на размисъл не е достатъчен. Ще ви дам няколко примера, които ясно показват колко отдадени сме на примера. През декември 2018 година съвета прие конкретен план за, за действие в областта на борбата с спирането на пари и ние продължаваме да работим за изпълнението му. През декември 2019 година съветът е, прие стратегически заключения в които призовава Европейската комисия да намери инструменти, чрез които да се гарантира по-добра хармонизация в усилията за борба срещу изпирането на пари и също така да се направи преценка кои са евентуалните а, предимства и недостатъци на съгласуваността на европейско равнище. Към това мога да добавя и приятите на 17 юни и заключения на съвета, посветени на по-доброто наблюдение на съдебните производства, свързани с пирането на пари. Дами и господа, очевидно, че сме постигнали значителен напредък. На 7 май Европейската комисия при, е, предложи пакетът с мерки за борба срещу спирането на пари. В нея се държа на първо място планът за действие на Европейската комисия, а на второ място там се предвиждат е, много важни законодателни мерки, които ще бъдат е, предложени през полета на 2021 година. Германското председателство напълно подкрепя този план и с радост ще включи отново в дневния ред на съвета тази важна тема, особено като си имат предвид какви са основ... основите за плана на действие на Европейската комисия и да предоставим допълнителна ръководна насока на комисията под формата на заключение на съвета. Надяваме се тези заключения да бъдат отразени в в съкратното предложение, с което ще излезе Европейската комисия в началото на до година, за да можем усилията, които полагаме да постигнат възможно най-добри резултати в борбата с пирането на пари. Уважаеми дами и господа, В подготовката си за тази точка от дневният ред останах с впечатлението, че вие всички, членовете на Европейският парламент, както комисията, така и съвета са наясно за това колко е важно да се предприемат спешни мерки. И мисля, че всички споделяме еднаква амбиция, а именно значително да подобрим режимът за борба с изпирането на пари в Европейския съюз. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега давам думата на смеси председател на Европейската комисия господин Домбровски. Uh, господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за възможността да представя подхода на комисията към борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, ние искаме един обхватен подход за борба с изпирането на пари. Това е един от нашите водещи приоритети. Тук, разбира се, разчитаме на вашата подкрепа. За комисията е много важно да внедри една добре обоснована политика в тази област, да се работи и в държавите членки. Комисията прие план за действие на 7 май относно всеобхватната политика за превенция на изпирането на пари. Този план всъщност представя мерките, които комисията възнамерява да предприеме – в борбата с финансирането на тероризма и изпирането на пари. Ние бихме искали да отпаднат всички слабости в сегашната уредба на европейско ниво. Би трябвало всякакви подозрителни оферти, е, за закупуване, например, на имоти, също да бъдат сигнал, е, защото те са добра възможност за престъпните групи. Е, за нас водеща цел е това публичния и частният сектор да изпълняват правилата. Комисията е разработила множество процедури за нарушение. Откакто поех своя пост през декември, комисията е предприела такива процедури срещу три държави членки. Това е процедура за нарушение поради неизпълнение на директивата срещу изпирането на пари. Освен това, 17 други държави членки също получиха предупредителен сигнал за неизпълнение на мерките по петата директива. Ние отчитаме същевременно и големите усилия, които се правят в други държави членки, но така или иначе нормите срещу изпирането на пари – трябва да се изпълняват ефикасно. Затова сме в процедура срещу 11 държави членки. Европейският банков орган сега също има допълнителни правомощия. На следващ етап се предвижда и надзорен орган, който да извършва проверки в държавите членки. Ние трябва да укрепим своя капацитет за предотвратяване на такива нарушения. Разбира се, има и проблеми, има и някои слабости. Нека се спра на тях. Все повече изпирането на пари се извършва онлайн. Следователно, държавите членки трябва да следят подозрителни сделки онлайн. Знаем, че Същевременно правилата в момента не са достатъчно добри и лесни за бизнеса, който иска да изпълнява своите задължения. Ние не би трябвало всъщност да затрудняваме бизнеса и има какво да се подобри. Почитаеми членове на Европейския парламент, вие знаете, че комисията не веднъж е казвала какви са правомощията на националните надзорници. но мръсните пари, тъй да се каже, имат висока мобилност. Но не би трябвало да могат да се скрият. Ето защо ние искаме да въведем надзор на европейско ниво, да има европейски надзорен орган с преки надзорни правомощия. Има различни варианти, които могат да се използват. Ние проведохме допитване. Бихме могли да използваме отделна Европейска агенция или да добавим правомощия към тези на Европейския банков орган. Ако Европейският банков орган обаче стане бъдещия надзорен орган, би трябвало същевременно държавите членки да оказват подкрепа. Но е ясно едно Необходими са мерки в три отношения. На първо място по-добро предотвратяване и избягване на изпирането на пари, като тук е много важна работата на Европол, Евроюст и на Европейския прокурор – до края на едната година държавите членки трябва да транспонират всички норми в тази област. На второ място трябва да се проследи как точно протича трафика на пари. Защото, както казахме, изпирането на пари е трансгранично по характер. На трето място – много е важно да се разчита на строго прилагане на правилата и в третите страни, но не всички трети страни, за жалост, имат подобно отношение и режими. Европейският съюз разполага с необходимите инструменти да предприеме действие в това отношение. Аз наистина приветствам позицията на Европейския парламент, както и на съвета във връзка с делегирания акт за високорисковите трети страни. В заключение – Ефикасната борба с изпирането на пари изисква работа в множество области. Нека ви уверя, комисията е готова да изпълни своите задължения, за да защити вътрешния пазар от престъпниците. Комисията благодари на Европейския парламент за провеждането на този дебат и воденето му до успешен край. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Сега пристъпваме към дебата по същество. Започваме с Дейвид Каса. Għali għan networks kriminali biex jagħmlu profitti b'mod illegali. U Наистина за престъпните среди е изключително важно да могат да изпират пари. Затова ние трябва да се борим срещу тези процеси. Не е достатъчно обаче да приемаме закони в областта на борбата с изпирането на пари, трябва и да действаме много често. Престъпните групи продължават със своята дейност, въпреки че има ясни доказателства, че става въпрос за изпиране на, парани, на, на изпиране пари. Много а, често а, добросъвестни предприятия няма как да се възстановят от действията срещу тях. А, има и а, журналисти като Дафни Корона Галиция, които са именно такива журналисти, разследващи и те плащат с живота си за това, което правят. Не трябва да ги оставяме сами. Благодаря ви, като срещу демократи думата има господин Еро Хенелума. Благодаря ви. Групата на социал-демократите е удовлетворена от факта, че германското председателство гледа сериозно на мерките за борба с изпирането на пари. Радваме се също така, че Европейската комисия отдържа на обещанието си и смята да предложи конкретен план за действие. Изпирането на пари е съществен проблем и срещу него трябва да се предприемат мерки незабавно. Ние смятаме, че епохата на директивите в тази област отмина. Имаме нужда от правно обвързващи задължения. Имаме нужда също така от европейски орган, който може да гарантира надзор и да се да проследи потоците, чрез които се изпират средствата. Искаме също така да се приложат истински санкции, и всички економически субекти да поемат своята отговорност. Благодаря ви. Думата има колегата Гарикано. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за изказването. Знаем колко много губим заради тази престъпна дейност в Европейския съюз. Губим също така и от данъците, които не се плащат заради такива измами. Това изпиране на пари до голяма степен остава безнаказано. Голяма част от приходите на престъпниците в крайна сметка не биват конфискувани. Ние трябва да променим това, ако искаме едно по-справедливо общество, защото наскоро отново имаше скандали. Освен това и смъртта на Дафне Каруана Галиция показва, че ние не можем да бъдем спокойни. Европа трябва да поеме водеща роля. Необходимо е да бъдем по-амбициозни и парламента трябва да одобри тази резолюция с мнозинство. На първо място трябва да има надзор, на второ място трябва да има европейско финансово разузнаване, на трето място трябва европейският прокурор също да се бори с изпирането на пари, Европейската банка трябва да контролира лицензирането на банки и на пето място всички тези тъмни бизнеси трябва да излизат наява и всички да знаем кои са те. Защото престъпниците се възползваха твърде дълго от слабостите до сега. Благодаря от името на етична демокрация думата има господин Гунарбек. Бек.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 настоявате за международно сътрудничество в борбата с, срещу избирането на пари. Но дали не сме всички слепи за един специфичен вид избиране на пари, а именно правителствените организации? Европол, Евроюст, Сметната палата и Мани Грам непрестанно повтарят, че НПО са основен инструмент за пране на пари, но Европейския съюз продължава да поставя поставя НПО над а, а, закона, над 20 а, милиона евро използват някои НПО като Open Society, за да оказват влияние върху обществото. Уважаеми колеги, ако ще говорите за борба срещу изпирането на пари и за, дъна, за данъчна справедливост, моля ви, не забравяйте добрия си стар приятел господин Сорос. Благодаря ви. Думата има госпожа Сарсия Брикмо. Благодаря, господин председател. Държа на първо място да благодаря на Европейската комисия за този амбициозен план за действие за борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма, но наистина трябва да се приложи ефективно и от страна на държавите членки, за да може директивата да се превърне в регламент и така да се транспонира всичко директно в държавите членки и комисията да може да предприеме нужните процедури по нарушение срещу държавите членки, които не изпълняват нужните задължения. Това е много важно за гражданите, за да може наистина да се борим срещу организираните престъпни групи а, всъщност доста голям процент от а, парите от престъпност а, в момента а, по този начин не се регистрират. Трябва да намерим начин тези средства да се възстановят на а, жертвите на престъпления и да могат да се инвестират останата част в публичните услуги. Благодаря колегата Никол Бокачини. Благодаря, господин председател. Борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма е борба с един дволик и много опасен враг. Знаем, че има доста неясноти, но аз искам да се спра на два въпроса. На първо място – Трябва да кажа, че е странно, че според някои неправителствените организации не бива да се разглежда толкова строго, защото те така или иначе не работят с цел реализиране на печалба. Но ние искаме да има прозрачност, искаме да има гаранция, че всички работят съгласно правилата. Има и нещо друго. Държавите членки водят агресивна данъчна политика, но също времено са много щедри към такива организации. Освен това, опазват банковата тайна, така че международната полиция няма как да си свърши работата. Това е недопустимо. Благодаря, господин Гушмао. Бригад, президент. Pedimos за debate но apenas благодаря, господин председател. Ние поискахме този дебат не само заради Идланда Ликс, не само заради важността на тази тема, но също така и защото човекът в моята държава, който направи разкритията по отношение на Даликс, всъщност беше задържан и в момента изчаква процеса си в Мадейра, в, един, а, в едно данъчно обежище се са извършили тези дейности, свързани с изпирането на пари. Защо е толкова трудно да се схване защо наистина в този парламент много често се колебаем поради някакви симпатии на национално равнище или нещо друго, да а, наистина а, се занимаем с тези географски а, местоположения, където има такова а, изпиране на пари трябва да схванем, че наистина да, има трети страни, които са в риск, но всички държави които са в риск, не са задължително трети държави. Така че това е задължава, е, задължение на Европейския съюз. Трябва да си сътрудничим и да е, се преодолеят всички тези аспекти и трудности, защото в крайна сметка е много важно да се е, осъществи всичко това, тези златни визии и така нататък. Е, Далик са един от примерите, но има а, такива престъпни действия и а, а, тук е необходимо да се конфискуват а, придобитите а, а, авуари. Господин ще има думата. Господин Кова станахме свидетели на появата на една много опасна категория в населението, а именно онези, които се възползват от пандемията. Понякога само за ден хора печелят по няколко милиона. 27 Човек в този свят разполага с толкова финансови средства, колкото 3 милиарда и половина от населението на страната. Тези хора се възползват от всички всевъзможни теории на конспирацията и пропагандата на страха и тези хора именно си позволяват да изкупуват днес компании по целия свят за жълти стотинки. Така че трябва още от сега да започнем да следим отблизо кой какъв вид съдържание финансира в пресата. Благодаря, госпожа Холмайер. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми господин представител на германското председателство. Притесняваме в известна степен фактът, че в продължение на дни е, Европейската комисия проявява известна степен, в известна степен добронамереност към държавите членки, които все още не са приложили напълно разпоредбите на директивата спирането на пари. За държавите, които не, прило... не, изпъл... не приложиха директива, третата директива нямаше нито една нито производство за нарушение за четвъртата директива. По-голямата част от държавите членки все още не са изпълнени задълженията, също въжи и за петата. По-голямата част от държавите е, твърдя, че а, все още не са транспонирали изцяло директивата, всъщност по-малко от половината изобщо са транспонирали директив на националното си законодателство. Така че очевидно имаме нужда от а, по-добър надзор над мрежите за изпиране на пари и по-добър надзор на производството в отделните държави членки. Така че, уважаеми представители на Европейската комисия, моля ви наистина да има по-строги правила за и санкции срещу държавите членки, които не са изпълнили своите задължения. Благодаря ви. Думата има колегата Пол Танк. You, um... Благодаря, господин председател. 143 трилиона евро. Това са последните оценки. Какво губим от изпирането на пари? И това наистина е абсурдно, защото това са пари откраднати от тези, които имат най-голяма нужда от тях. Това са пари, изпирани чрез фирми, чието собственици остават скрити. Затова трябва да се знае кой всъщност е плодоползвателят. В една държава членка, например, дори не е създаден регистър по последната директива. 96 милиарда евро руски инвестиции в Холандия все още не се знае откъде идват би трябвало наистина да има надзор, да има по-голяма хармонизация, да насърчаваме комисията и държавите членки да продължат да се борят за справедливостта. От това имаме нужда. Колегата Стругарио Романа. Колегата Стругарио Романа. Според организацията на Обединените и нации между 2 и 5% от международния брутен вътрешен продукт се изпира под формата на организирана престъпност. Това са между 8 и 30 трилиона огромни суми. И така имаме един консултативен орган в Европейския съюз и ние наистина настояваме на регистрирането на реалния плодоползвател в Европейския съюз. В това отношение поздравяваме Комисията за предприятите действия, но знаем също така, че държавите членки в голямата степен са а, не успели, не са успели в а, своите опити да приведат това а, законодателство в реални действия. Трябва наистина да следим за реалното приложение законодателството и да извършваме мониторинг на резултатите. Всичко това трябва да се отрази още по-добре в нашите резолюции като текст. Трябва също така да разгледаме и нашите собствени а, заден двор или кухня, за да се избегне нищото, ни, ниското данъчно облагане и а, въпросите свързани с а, търговската тайна. 27 милиарда от данъчни приходи се губят всеки всяка година от държавите членки от това, което можем да опишем като пране на пари. Нека да започнем да се борим реално с изпирането на пари тук в Европейския съюз сега. Месье ви думата има господин Ерве Уважаеми господин председател, разбира се, че всички подкрепяме борбата с избирането на пари и финансирането на тероризма. Но какво правим, когато не поставяме под въпрос системата на тръстовете и на доверителните фондове. Какво правим изобщо, ако не предприемем незабавно мерки за регламиране на електронните валути, които дават възможност да за, за обогатяване за много кратко време и с напълно неясен происход. Господин Министърът на, на отбраната на Нигерия ни каза, не си е, правете иллюзии. Всички знаем кои държави финансират тероризма. Някои от тях са добри клиенти на Европейски съюз, други са съюзници на НАТО. А в някои случаи дори може би се е случвало и на Европейския съюз а, на места като Западните Балкани или в Сирия да са подкрепили групи, които в крайна сметка са се оказали туристични групи. Нека да не забравяме кой е най-важният вид контрол. Полицейският и военен контрол ще доведе до истински разлики на момент на място. Думата има колегата Свен Гиголт. Уважаеми господин държава секретар Рот, уважаеми господин комисар, Европейската комисия излезе с много добро предложение. Държавите членки също положиха значителни усилия в борбата за борба срещу изпирането на пари имаме нужда от по-ефикасна рамка, по-ефикасен надзорен орган, също така и по-ефикасна полицейска служба на Европейското равнище, което да може да, да провежда трансгранични разследвания. Но не можем да си забравим, да си затворим очите срещу фактата, че все още не са приложени в много държави членки разпоредбите на третата директива за спиране на пари, която е в сила вече повече от 13 години. Всички се забравят да това мълчи срещу това, включително и в Германия има нарушаване на тези разпоредби, така че нека най-накрая да започне да се отварят производства производство за неизпълнение на задължението, не само когато има нарушаване на закон, на буквата на закон, закона, когато наистина има случаи на изпиране на пари. Имаме нужда от повече по-скоростни действия и повече натиск, господин комисар. Думата има госпожа Лаура Ферара. Grazie Presidente. La lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Благодаря. Борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма трябва да бъде стратегическа цел на Европейския съюз, защото знаем, че една престъпна дейност води до друга. Трябва да се предприемат много сериозни мерки винаги, когато не се изпълняват нормите. Защото така или иначе Нашите институции са подложени на изпитание в този случай. Има слабости и в изпълнението на европейските норми. Абсурдно е, че в самият Европейски съюз има страни, които служат като данъчни убежища. Необходима ни е наистина политика на превенция. Необходимо е високорисковите отрасли да бъдат идентифицирани и да се използват правни инструменти, за да се знае кой е собственика плодоползвател. По този начин ще се преборим с организираната престъпност. Благодаря, Маркус Фербер. Много ви благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, скъпи колеги, през последните години показват, че изпирането на пари в Европа продължава да е прекалено лесно. Имаме два основни проблема. Първият е недостатъчното транспониране, проблем, който вече беше поставен. Миналата седмица комисията отвори производства за неизпълнение задължението срещу три държави членки по отношение на четвъртата директива за борба с изпирането на пари. За петата директива дори въобще не ми се говори какво е положението с транспонирането. Или казано с други думи, продължава да има пълна разпокъсан свързаност, въпреки пълното транспониране по отношение на трета директива, чисто и просто защото дори там, което е транспонирана, тя не се прилага на практика. А другият проблем е факта, че комуникацията между компетентните органи в държавите членки чувства просто не функционира. В Германия също сблъскваме с този проблем. Много трудно се оказва за разсъвъртяващите органи конкретно да работят заедно. Знаем какви са проблемите. Сега очакваме от Европейската комисия конкретно предложение, а именно централен орган с правомощия за провеждане на разследване. В противен случай всяка година ще си водим един и същи дебат. Благодаря ви. След координаторът на НП думата има координаторът за демократи господин Фернандеш. Благодаря, господин председател. В този дебат Сигурно няма как да не си спомним за предишните дебати срещу данъчните убежища, данъчния рай. Ясно е, че принципно и в парламента, и в съвета има един консенсус по тази тема. Всички ние смятаме, че не може да се продължава така с всички тези пропуски и слабости в системата. Но Същевременно се оказва, че ние не сме способни да изпълняваме това, за което сме се споразумели, не осъществяваме ефективен надзор и по този начин не отразяваме очакванията на гражданите. Необходимо е да се водим от общностното законодателство, но може би в един бъдещ регламент трябва да се предвиди и надзорен орган, за да се сложи край на този тип поведение. Благодаря. Колегата Хайдер. Er Борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма е цел, към която трябва да се стремят всички, независимо какви са политическите виждания в Европа. Или поне така би си помислил човека. Ако обаче човек, ако погледнете плана за действие на Европейската комисия за борба с изпълнението на пари финансирането на тероризма по-отблизо. И като знаете, че Съда на Европейския съюз а, изиск, а, обяви изискването на държави и членки е, да се изиска повече позрачност от НПО за незаконно, трябва да, да установим, че за съжаление случаят не е такъв към НПО има привилегировано отношение и то се дължи на фактът, че на някой им харесва да се признае, че тези организации водят незаконна дейност и това въпреки, че всички специалисти, които се занимават с тема, ще ви кажа, че НПО се смятат за изложени на риск по отношение на изпирането на пари. Въпреки, че всички знаете, че НПО се използват за финансиране на тероризма. За съжаление и Европейската комисия и Съда на Европейския съюз продължава да поставят сигурността на нашите съграждани под въпрос. Думата има госпожа Ферайра. Обригада, Sr. президент, Combater a е, Благодаря, господин председател. Наистина борбата с изпирането на пари трябва да бъде приоритет толкова сериозни суми. По този начин се отклоняват и Европол също казва, че 99% от средствата, които са обект на изпиране на пари, остават в ръцете на престъпниците. И а, тук имаме връзки с корупцията, с а, търговията с наркотици, с оръжие наистина тук не става въпрос само за едно финансово престъпление, става въпрос за защита на човешките права. Европа трябва да си трудничи по-засилено, трябва да има повече правила, повече е, по-структури, които да са по-ефикасни. Наистина има различни правила в различните държави в Европейския съюз и това е възможност за престъпниците. Ние наистина трябва да затворим тази възможност и така да има по-малко престъпност в Европа. Благодаря. 1% от БВП на Европейския съюз всъщност отива в съмнителни дейности и изпиране на пари. За това, разбира се, трябва да подкрепим комисията. На първо място комисията иска да се изпълнява петата директива, която е влязла в сила. Не само да се транспонира тази директива, да се изпълнява. Също така да има един единствен надзор. Надзорник. Необходима е хармонизация – затова и преминаването от директива към регламент е нещо много важно. Важна е също така и международната работа заедно. Трябва да има сътрудничество. На пето място, това, което намирам за много съществено, е да се разбере кои са истинските плодоползватели в тези криминални вериги. Само по този начин ще постигнем това, което казваме и в резолюцията. Трябва колкото се може по-скоро да започне изпълнението на петата директива. Благодаря, господин председател. Мисля, уважаеми колеги, че всички сме съгласни, че трябва да се борим с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Не можем да позволим тези престъпни организации да продължат своята престъпна дейност, но въпросът е кой е най-ефикасният начин на действие. През последните години сме приели известно количество а, законодателни документи, някои от тях вече са влезнали в сила, но нямаме и сериозен опит за това как действат на практика. Има и няколко скандала, които се разразиха и наистина не мисля, че се спазва принципа на субсидиарност, когато а, включваме правомощията на европейско равнище вместо на а, ниво държави членки. Парламентът иска да продължи напред и а, смятаме, че с малко повече осмислене бихме могли да постигнем много повече в тази му, а, борба. Макар да имам известни съображения, подкрепям тази резолюция. Благодаря. Благодаря ви. В края на дебата отново ще дам думата на представител на Европейската комисия и на съвета започваме с господин Домбровскис. Uh, uh Уважаеми председател, уважаеми колеги, от името на Европейската комисия искам да благодаря на Европейския парламент за това, че отделя време за обсъждане на тази важна тема и също така за решимостта да заздравим нашите инструменти и за борба в това отношение. Така че трябва да включим всички източници на финансиране и трябва да сме амбициозни за това да можем да защитим Европейския съюз, Европейския европейската финансова система. Много интересни въпроси бяха повдигнати по време на настоящия дебат за ефективното прилагане на настоящите правила. Действително, това е една от най-важните области по ам, ефективно прилагане, транспониране на директивите за борба с изпирането на пари. Това стана много ясно страна на комисията спрямо държавите членки, колко е необходимо тези директиви да бъдат своевременно приложени. Също така и пътят напред. Трябва да се предвижим наистина от директиви в посока регламенти, поне в една голяма част от законодателството, което ще позволи по-ефективно, по-реално налагане и спазване на европейско равнище. Така че благодаря на всички колеги, които подкрепиха тези идеи. Имаше въпрос, повдигнат от няколко колеги за данъчното облагане и действително борбата с избягването и а, на данъци и укриването на данъци. Много често тези действия, този тип мерки вървят ръка за ръка с мерките против изпирането на пари. И тук комисията ще предложи един нов набор на, от мерки, за да укрепим нашия капацитет за справянето с избягването, откриването, откриването на данъци. Ще бъде представен този пакет следващата седмица от страна на комисията. Също така търсим и а, операторите, които са обект на правилата за против изпиране пари, например виртуалните доставчици на услуги. Ще ви дам пример с тях а, ние виждаме борбата с а, изпирането на пари като приоритет а, в нашата комисия и благодарим за силната подкрепа, която получаваме от Европейския парламент в това отношение. Благодаря ви, думата има господин Мека работа. Благодаря ви, господин председател, уважаеми дами и господа члена на Европейския парламент. Благодаря ви за днешния дебат. От, от него ще запомня, че борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма трябва да бъдат подобрени. Всички сме едини към това. Както вече казах, имаме нужда от повече прозрачност, имаме нужда от по-добро регулиране и по-добър контрол. И мисля, че си заслужава да разгледаме много сериозно всяко едно предложение, което се прави и да се опитаме да подобрим общата ни рамка. Бих искал да благодаря на всички колеги, които отново припомниха какво е финансовият размер на изпирането на пари. Става въпроса за около 1% от БВП, който минава през хранете изпиране на пари и около 8% загуба от БВП под формата на загуба на данъчни, от данъчни приходи. Още веднъж бих искал да отдам заслуженото на ангажираното гражданско общество, което е много важна част от всяка една демокрация. Разбира се, че не всичко трябва да бъде позволено на непросъдните организации, но тяхната роля тук е а, много важна и а, държа да отбележа, че тук фактът, че някои критични НПО срещу определени а, политически групи. И факта, че тези книжки, които не ви харесват, няма нищо, ама нищо общо с а, истинската незаконна дейност. И е факт, че непосредни организации разкриват сериозни престъпления. Говорим за смъртни случаи, говорим за шантаж и това няма нищо общо с нашите ценности. Благодаря ви. С това приключва дебатът. Гласуването, което ще се проведе утре, окончателното гласуване в петък. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. Изявление на съвета и комисията Стратегията на Европейския съюз за общественото здраве след COVID-19. Още веднъж ви припомням, че и в рамките на този дебат няма да се допускат въпроси с синя карта и изказвания в рамките на процедурата за спонтанни изказвания. И сега отново ще помоля господин Михаил Рот да открие дебат от името на германското председателство. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин председател, всички бяхме изправени пред извънредно санитарно положение, което имаше сериозни последици за обществото ни, за гражданите ни. Всички безспорно сега си Мислите ни са насочени към над 100 хиляди европейски граждани, които закупиха живота си защото се бяха заразили с COVID-19 или загубиха живота си от COVID-19. Тази седмица започнахме много активно да обсъждаме какви полуки можем да си извадим от тази тежка криза за системите на общественото здраве и за координацията в рамките на Европейския съюз как може да изглежда една по-ефективна система за борба и превенция на пандемиите и също така обсъждаме огромните социални и економически последици и днес госпожа канцлерът още веднъж припомни, че това ще бъде един от основните акценти на германското предизвикателство. И съм убеден, че всички ние тук, които днес сме в Европейския парламент, споделяме ангажимента да направим всичко възможно, за да може възможно най-бързо, възможно най-солидарно и възможно най-силни да преодолеем тази криза. Най-напред бих искал още веднъж най-искрено да благодаря на всички работещи в сектора на здравеопазването и полагането на грижи, които постигнаха огромно и с пълна отдаденост се погрижиха за всички засегнати от пандемията за да се изгради една по-добра система на обществено здравеопазване в Европейския съюз, най-напред трябва искрено да обсъдим къде постигнахме успех, но също толкова откровенно трябва да обсъдим и провалът там, където имаше такъв и какво се случи в началото на пандемията. Само след един такъв откровен дебат ще сме в състояние да се подготвим как по-бързо и по-координирано е, да отговорим на следващата криза. А всички знаем, че кризата все още не е приключила положението продължава да, бъде, да е много нестабилно. В някои държави членки, благодарение на много решителните действия. Пандемията беше овладяна, но и в части на Европейския съюз и в съседни държави виждаме, че постиженията далеч не са гарантирани. И в либерални демокрации като нашата винаги трябва да са, имаме предвид и е, съгласието или несъгласието на гражданите с мерките. Това е тема, която се обсъжда тук в Европейския съюз. Как можем да защитим здравето на съгражданите си е, без е, да ограничаваме прекалено или недопустимо основните права на гражданите. И от тази гледна точка, че че целта на нашето председателство е да изготвим заключение на съвета, в който да се изградят полуките от кризата от COVID-19. И още от сега бих искал да ви благодаря за големият интерес и за ангажираността, която проявявате към тази тема. От гледна точка на положението световно равнище, не само в Европа, пандемията продължава да се разпространява все по-бързо. Всеки ден се докладват близо 200 000 нови случая по света. И всички знаем, че глобална криза с подобен мащаб изисква и глобално, глобален отговор. Нито една държава, колкото и добра да е системата и за здравеопазване, е в състояние сама да се пребори с тази пандемия. Ето защо е очевидно, че всяка една политика на изолация, на дребен национализъм ще отслаби способността за реакции по този начин ще увеличи риска за гражданите, което ще доведе до много болезнени последици за всички нас. Ето защо тази пандемия трябва да е повод да работим още по-добре заедно с солидарност, за да преодолеем пандемията. Това значи, че ни очаква много работа, защото ще успеем да преодолеем економическата криза само ако успеем дългосрочно да се преборим с вируса. Уважаеми членове на Европейския парламент, една изчерпателна и успешна стратегия за преодоляване на пандемията, както за Европа, така и за целия свят, изисква преди всичко разработването на ефикасна и безопасна вакцина и лечение. Пандемията ще бъде успешно преборена само когато бъде премахната навсякъде. И подобно е, дългосрочно решение може да постигне само науката и само чрез солидарност. Европейският е, съюз е, е, се е ангажирал да а, превърне разработването на вакцина за COVID-19 да се превърне в а, общ световен а, а, проект и това трябва да бъде благо, което те е на разположение на всички. Не можем да си позволим да, тук канибализъм и да се настроваме едни срещу други. Трябва да гарантираме защита на всеки човек, независимо къде живее, в Европа или някъде другаде по света. Радвам се, че Европейския съюз заедно с международните си партньори в рамките на реакцията си на кризата действа в безпредседентна, с безпредседентна скорост и с безпредседентна решителност бяха заделени безпредседентните 16 милиарда евро за разработване и производство на вакцина срещу COVID-19. Имаме нужда, пак повтарям, от безопасна и ефикасна вакцина. Имаме нужда да насърчим бързото и масово производство, за да може всеки да има достъп до нея възможно най-бързо. И от тази гледна точка бих искал да благодаря Европейската комисия за последното и законодателно предложение, с което се разреши възможно най-бързо започването на клинични изпитвания за вакцината за COVID-19. Бих искал да благодаря на Европейския парламент за това, че също се съгласи да използва ускорената процедура за приемане на това предложение. Радвам се, че съвета също го добри от своя страна миналия петък. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, как ще изглежда бъдещата стратегия на Европейския съюз за общественото здраве, стана ясно от много амбициозната програма на Европейската комисия EU for Health или Европейския съюз за здравето, което е част от проекта за новата МФР и от проекта за плана за възстановяване. Тази програма би трябвало да ни помогне да сме подготвим по-добре за бъдеща криза. Защото ако кризата ни показа едно, то е, че висококачественото, достъпно за всичко, за всички здравеопазване е най-добрият начин да предпазим съгражданите си от една подобна пандемия. Ето защо за нас в съвета тази тема ще бъде основен приоритет и се надяваме да можем да приемем това предложение до края на годината. Радваме се от сега на тясното сътрудничество с Европейския парламент по това важно предложение. Защото Отключително значение ще бъде също така да се гарантира наличността на лекарства, на медицинско оборудване и на други системно важни стоки в Европейския съюз. Знаете какво се случи в началото на кризата в Европейския съюз? Нещата не изглеждаха е, съвършенно, но съм убеден, че всички си извадихме нужните полуки. Пандемията от COVID-19 за засили проблемите, които вече съществуваха в Европейския съюз защото Европейския съюз е прекалено зависим от трети страни за производството на фармацевтични активни съставки, основни сървини, лекарства и медицинско оборудване. Недопустимо е за толкова важни стоки за европейските граждани да сме зависени. Важно е всички тези средства да могат да се произвеждат тук в Европейския съюз и това би ще гарантира европейската независимост. Трябва също така да сме в стояние да се справим с, с тази криза, чрез набиране на нужната информация, споделяне на опит и в случай на нужда добра координация. Доброто, добрата съгласуваност е от съществено значение както между компетентните държави и членки на Европейския съюз, така и между тях Европейският център за контрол и борба с заразните заболявания, както и с международните организации като СЗО. Една от целите ни ще бъде да се подобрят а, сътрудничеството и функционирането на агенции като ECDC и Европейската агенция за лекарствата. Целта на програмата EU for Health е да се съсредоточи върху наличността на медицински изделия, вакцини и лекарства. Сред други цели ще бъде намаляването на броят на на резистентните на антибиотици микроби, както и подобряване на ролята на Европейския съюз в политиката за опасното световно равнище. Кризата с коронавируса за пореден път болезнено ни показа, че трябва да подобрим цифровият капацитет на системите за здравеопазване. Трябва да преодолеем разпокъсаността на данните за здравеопазването и да подобрим за оперативната съвместимост между системите на здравеопазването. Ето защо държавите членки в съвета наскоро приеха заключения, с които се на, насърчава по-добро сътрудничество в областта на обменът на данни здравеопазването и тук стигаме до много щекотливият въпрос за приложението за проследяване и увреждането на европейско равнище. Също така е важен, да се, важен въпрос е как ще се поставят нужните средства за инвестиции в областта на здравеопазването в рамките на МФР. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, едно е ясно. Темата за общественото здраве ще се превърне в един от основните области на действие на европейско равнище. И за мен това е очевидно за всички, защото кризата с COVID-19 показа по най-полезен начин на държавите членки колко е важно това сътрудничество, за да може да предпазим гражданите си. Пандемията от COVID-19 също така ни даде възможност да се замислим какви мерки може да предприемем при преодоляването на тази пандемия сега и как може по-добре да се предпазим от такива санитарни кризи за в бъдеще. По този начин ще допринесем за това света и Европа да се превърнат в по-безопасно място за живот и също така ще докажем, че либералните демокрации са в състояние да се справят с такива тежки санитарни е, кризи, които засягат по най-жесток начин голям брой граждани. Да кажем, че сме готови да го направим, да защитим гражданите на Европейския съюз и едновременно за това да проявим солидарност в световно равнище. Благодаря ви. Uh, debates, I... Благодаря. Преди да продължим с дебата, нека кажа какви са резултатите от първото гласуване. номинацията за члена на Сметната палата Хелга Бергер приема се. Номиниране на изпълнителния директор на Европейския банков орган приема се. Гласуване по искания за неотложна процедура. Преходни разпоредби за справяне с последиците от кризата, причинена от COVID-19 приема се. Клинични изпитвания приема се. еднократно гласуване по изменение на регламент 1303-2013 година приема се. Изменение на регламент 2017 наклонена черта 2454 приема се. Отвличане в чужбина и в рамките на националната територия на деца от ЕС в Япония приема се. Права на хора с интелектуална недостатъчност приема се. Гласуване по процедурни предложения, специални правила за командироване на водачи отхвърля се. Дневно и седмично време на управление отхвърля се. Каботаж отхвърля се отмяна на директиви от 2017 година, предложение за отхвърляне на предложението на комисията отхвърля се. Изменения на ресорната комисия, гласуване ад блок на изменение 1 до 9 приема се. финансова дейност на Европейската инвестиционна банка. Изменение 4 отхвърля се, 15 приема се, 5 отхвърля се, 6 отхвърля се, параграф 32, първоначален текст, първа част приема се, втора част приема се. Параграф 35, първоначален текст приема се, изменение 1 приема се. Параграф 38, първа част приема се, втора част приема се. 41. Първоначален текст, първа част приема се, втора част приема се. Изменение 3, първа част приема се, втора част приема се, трета част приема се. Параграф 55, първоначален текст приема се. Изменение 7 отхвърля се, 8 отхвърля се, 9 отхвърля се. 72 параграф, първоначален текст, приема се. 10 изменение отхвърля се, 11 отхвърля се, 12 отхвърля се, 13 отхвърля се, 16 приема се, 14 отхвърля се, 2 приема се. Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Годишен доклад 2018 година. Седмо изменение. Отхвърля се параграф 9. Първоначален текст. Първа част. Приема се. Втора част. Приема се. Изменение 1. Отхвърля се. Параграф 12. Първоначален текст. Приема се. Параграф 15, първоначален текст приема се. 16, първоначален текст приема се. Параграф 19, приема се. Параграф 20, първоначален текст, първа част приема се. Втора част приема се. Изменение 2 отхвърля се. Изменение 8 приема се. Параграф 24, първоначален текст, първа част приема се. Втора част приема се. Трета част приема се. Изменение 10 отхвърля се, 11 отхвърля се, 9 приема се, 12 отхвърля се, параграф 36, първоначален текст приема се. И изменение 13 отхвърля се, 3 отхвърля се, 4 приема се, 14 приема се, 15 отхвърля се, 5 Отхвърля се 6. Отхвърля се. Сега продължаваме с дебата. Давам комисията на госпожа Кириакидес от името на комисията. Заповядайте, госпожо комисар. Благодаря господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, уважаеми дами и господа. Този дебат се провежда в ключов момент на една от най-големите здравни кризи в модерни времена. Виждаме, че има ограничения при пътуванията, но сега вече след месеци на изолация виждаме и известен шанс за нашата економика да започне пак да се развива. но има и голям риск, тъй като никой не знае със сигурност какво да очакваме през следващите месеци и години. Какъв ще бъде животът след COVID, тъй наречената нова нормалност. Със сигурност е време да помислим – ние трябва да помислим за болезнените уроци, които научихме. Да помислим кои области трябва да се подобрят и как да опазим Европейския съюз от бъдещи такива здравни заплахи. Трябва също така да помислим каква трябва да бъде европейската здравна политика – в контекста на, отговорни, на отговорностите на държавите членки. Това, което ние ще направим е да представим план за действие, който излага мерки, които да се приемат в държавите членки за ограничаване на бъдещо разпространение на COVID-19. Но искам да съм пределно ясна – няма как, за съжаление, да избегнем една възможна втора вълна. Това, което можем да направим е да се подготвим и да имаме по-добър контрол, ако или когато тази втора вълна ни застигне. Особено опасен е есения и зимния сезон – но при COVID-19 ние разбрахме, че трябва да бъдем единни. Трябва обаче и да подсилим механизмите на Европейския съюз за отговор, така че да защитим по-добре нашите граждани. Много са тези, включително и членове на Европейския парламент, както и множество граждани. Много са тези, които призовават за по-изявена роля на Европейския съюз в здравеопазването. Разбира се, че бих се съгласила с една такава идея, но на първо място ние трябва да помагаме на държавите членки, което означава да имаме едни по-силни, по-оперативни агенции – през следващите месеци бихме искали да подобрим координационния капацитет на Европейския център за превенция на заболяванията. Също така искаме да подсилим Европейската агенция по лекарствата, за да се съгласуват по-добре нашите действия, да се избегне недостига на лекарства. Искаме и една по-добра рамка за предотвратяване на трансграничните заплахи. Сега е моментът да помислим за правомощията на Европейския съюз в областта на общественото здравеопазване, да помислим за ограниченията. Аз винаги съм казвала, че имаме нужда от повече Европа в общественото здравеопазване и конференцията за бъдещето на Европа е един отличен форум да се разгледат въпросите кой какво прави на национално и на европейско ниво, особено по отношение на заплахи, които стигат до всички нас и прескачат границите. Така или иначе, кризата дава и някои възможности, защото ние научаваме своите уроци. Разбираме, че е много важно да подсилим своите фармацевтични системи. Програмата Европейски съюз за здраве е едно много ясно послание – Финансовите ни разпределения също съдържат това ясно послание. Ние се вслушваме в гражданите и целенасочено предвиждаме инвестиции в тези области. Но това, което е необходимо сега е много тясно сътрудничество. Парламентът и съвета трябва да стигнат бързо до съгласие помежду си като тук разчитам на вашата подкрепа. Много добре разбирам колко е важна темата. Нашата нова фармацевтична стратегия ще бъде представена по-късно през годината, но знаем колко е съществен фармацевтичния отрасъл – освен това, аз съм разговаряла с граждани, с заинтересовани групи по тази стратегия през последните няколко седмици. Почитаеми членове на Европейския парламент, следващите 6 месеца ще бъдат критично важни. Не можем да сваляме гарда. Постигнатото е много крехко. Както виждаме, бройките непрекъснато се менят. Единственото решение на пандемията ще бъде изработването на вакцина, но за това ще е необходимо време. Заедно с държавите членки ние водим съвместно преговори с производителите на вакцини, за да сме сигурни, че вакцините ще бъдат осигурени, когато се изобретят. Освен това, съгласуваме международни усилия за изработка и разпределение на вакцина, която да е достъпна за всички и в Европейския съюз и по света. Ние няма да кажем ние на първо място. Ние ще продължим да подкрепяме страните в и извън Европейския съюз, така че всички да бъдат защитени, особено най-уязвимите. Солидарността остава най-важна, защото тя спасява човешкия живот – От началото на пандемията аз съм провела вече 26 до 7 срещи с всички здравни министри в Европейския съюз, защото единствено като работим заедно чрез консенсус можем да постигнем напредък. Трябва да обединим своят ресурс, трябва заедно да се справяме с предизвикателството. Това е, може би, най-важният урок научен от кризата – трябва да откликнем на очакванията на гражданите. Трябва да сме сигурни, че Европейският съюз ще има по-голяма роля, защото заплахата не спира на границата. Благодаря. You, Благодаря, Госпожо комисар, сега продължаваме с изказванията на политическите групи. От името на НП за минута и половина господин Лизе. Либе колеги и колеги, Скъпи колеги, през месец март и април в началото на пандемията, както много други лекари отново се върнах към практиката и след като запитах колегите, се оказа, че нямахме достатъчно маски. И се наложи да преглеждам пациенти, които кашляха, които имаха температура, без да разполагам с предпазна марка. И това беше житневието и за мен, и за много лекари в Бергамо и в други градове в Италия. И много от тях загубиха живота си. За нас всички днес е ясно, че трябва да се справим по-добре, че не можем да зависим от тези страни като Китай за такова важно медицинско оборудване. Така че много се радвам, че се съгласихте да е, добавим този дебат в дневния ред. Благодаря на Манфред Вебер за това, че подкрепи идеята за приемане на резолюции. Благодаря и на колегите за отличното сътрудничество. Уважаеми господин народ, подкрепяме приоритетите на германското председателство и бихме искали през идните няколко месеца заедно да постигнем много, но искаме в дългосрочен план да се поеме повече ангажимент на европейско равнище в областта на общественото здраве. В миналото държавите членки като по рефлекс отговаряха здравеопазването е национално правомощие Европа няма нищо общо. Това тогава беше погрешно, сега още по-погрешно, защото знаем, че вирусите не спират на границата и затова повече всякога се нуждаем от Европейски съюз на здравеопазването. Благодаря ви. И сега от името на социалистите демократите, госпожа Фрицон, една минута имате. Уважаеми господин председател, уважаеми, е, госп... уважаема госпожо комисар, едно е ясно. Вирусът не познава граници. Този вирус ни научи, че Европейския съюз е действително необходим няма как да се надява една държава членка сама да се справи с кризата. Трябва ни повече сърничество, повече координация в нашия Европейски съюз. И едно е съвсем ясно. Държавите членки на Европейския съюз, които отговарят както за общественото здраве, така и за здравните системи, трябва да изиграят своята роля, но това не означава, че Европейския съюз няма роля – ние бихме искали да призовем за създаването на Европейски здравен съюз. Важно е да извлечем полуките и да си дадем сметка как можем да се справяме по-добре в бъдеще. Дължим го на а, нашите граждани. Как можем да направим така, че тези, които имат необходимо от всичко това, да го получат. Благодаря от името на Реню, госпожа Триле Ренуар. Благодаря, господин председател. Ще си скажа на френски. Господин министр, госпожо комисар, уважаеми колеги, ние преминаваме през една здравна криза, която е представлява трагедия заради огромния брой човешки животи, които загубихме, но също така представлява възможност за осъзнаване. Ние трябва да извлечем а, заедно и надпартийно. Наистина, заедно с Международната здравна организация, нашият европейски механизъм, заедно с вас, госпожо комисаро, уважаема Стела, беше осъществен и ние казваме да подкрепим Европейската агенция да бъде по-реактивна и по- оперативна тя. Това е една възможност да се въведе превенция, по-конкретно превенция посредством образование, информиране и също така спазване на амбициите за, от зеления курс по отношение на екологичните цели и тези свързани с прехраната. Нашите здравни структури могат да се укрепят, както и да се спазват а, така правилата, че да не се превръща Европейския съюз чисто и просто с, в преразпределител. Също така, ние искаме да се приложат тези правила, които вече бяха прияти. Да запазим своята независимост за производство на важните здравни продукти, както и разработването на ви вакцина. Солидарност, що се отнася до неравенството по отношение на здравеопазването, грижа за най-уязвимите, най-, най пострадалите региони, най- уязвимите групи от обществото. Наистина въздействието върху нашето здраве се вижда от цялата европейска политика. И наистина нашите граждани чакат от нас да а, направим Европа такава, която да може да ни защитава и да бъде конкретна. Благодаря от името на независимите госпожа Силвия Сардоне. Благодаря. СЗО твърди, че пандемията всъщност продължава да се разпространява, че не е постигнат успех. И каква е здравната стратегия? Първо, е, знаем, че реакцията не беше както трябва, но сега също мерките не са подходящите. В резолюцията се говори за COVID, но също така се говори за измененията на климата, за етническите мълцинства и колко те са пострадали. Всъщност всички ние пострадахме. Споменават се хората ЛГБТИ, споменава се контрацептивното средство. Същевременно се казва, че се увеличават работните места за мъжете. Не, бих казала, че гражданите вече не искат тази липса на ефективност и бюрокрация. Благодаря. Госпожа Десутер от името на Зелените. Комисионер, благодаря ви, господин председател, господин министр, господин, госпожа комисар. Жалко е, че трябваше да се стигне до световна здравна книза, за да се появи здравеопазването сред приоритетите на дневния ред в Европейския съюз. Но нека да погледнем напред и нека да гарантираме, че от тук нататък здравето винаги ще е на първо място в дневния ни ред. Отвъд справянето с кризите трябва да работим за цялостен подход за обществено здраве и да работим в три основни области. На първо място, нека да се съточим върху превенцията, защото от нея ще се възползват и гражданите, и националните бюджети за здравеопазване. На второ място, нека да реформираме фармацевтичната система, за да гарантираме лекарство на, на приемливи цени за всички. И на трето място, нека да имаме цялостен подход. Няма няма как да се гарантира някакво добро здраве за хората, без да се гарантира добро здраве за планетата. Двете са правилно, са взаимно свързани. И в противен случай ще се реши сега дали пандемията от COVID-19 ще бъде просто първата от цяла поредица подобни или ще бъде момента, в който решихме да променим политиката си по отношение на общественото здраве. Благодаря ви. От името на екара думата има госпожа Дела. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Очаквах тази резолюция да бъде техническа по естество, да съдържа подробности най-вече за това как да преодолеем пандемията, но не. е Резолюцията всъщност говори за най-различни други организации. Тук се опитват някои просто да увеличат властта на Брюксел. В резолюцията се говори за екологичния преход, за зеления пакт тя е пълна с всякакви мъгляви думи. Докато не се обръща внимание на това, което каза днес госпожа Меркел в своята реч за един световен подход и за налагане на различни интереси. Но нашите собствени интереси са различни. В тази криза е необходимо да има и ясно разписване на правилата какво, кога се прави. Това ще ни предпази от бъдещото разпространение на вируса и от други нови вируси. Европейският съюз би трябвало да улеснява държавите членки в едно доброволно и най-вече разумно сътрудничество. Само така ще бъде заздравена Европа. Само така ще излезем от кризата. Благодаря ви. Благодаря. Сега преминавам към резултатите от второто гласуване. от 20 часа и 30 минути започва гласуването. Както и при предходното гласуване, всички гласувания са поимени, като членовете могат да проверят как са гласували. Резултатите ще бъдат оповестени на веб страницата на парламента и тъй. Обявявам втората сесия за гласуване. Разполагате до, с време за това второ гласуване до 21 часа и 45 минути. Резултатите ще бъдат обявени утре в 9 часа сутринта. И сега от името на ГУЕ госпожа Конечна. Vážená paní komisařko, pane předsedo, eh, vážení колеги. Уважаеми господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. На първо място искам да благодаря на колегите, които участваха в разработването на текста на общата резолюция, която отразява много широк консенсус в нашите политически групи. Днес сме изправени пред ситуация без прецедент, което означава, че трябва да търсим решения, които също са без прецедент. Старият начин на действие не действа, не работи, трябва да търсим нов такъв. Сред темите в европейската политика наистина има и такива, които работят в тази област и ние ги познаваме. Знаем също така, че тази криза показа, че Европейския съюз няма достатъчно компетенции, достатъчно средства, за да се справи с обстоятелствата. Въпросът днес е необходим и аз се опасявам, че за съжаление нямаме ам, възможност да стигнем до реално решение немското правителство ни дава надежда, но не съм убедена, защото а, от години това правителство блокира разпоредби, свързани с а, някои от необходимите а, елементи. Наистина трябва да се направи много повече, що се отнася до а, медикаментите, свързани с редки заболявания, както и ваксините. Не трябва да се ограничава по този начин, че да не са на разположение медикаментите за ефикасно лечение. Наистина фармацевтичните предприятия имат много възможности, но не трябва да се позволява те да си служат с тях в ущърп на общественото здраве. Трябва да има достатъчно възможности за широка диагностика за всички. Затова колегите Ботенга и други ние по дадохме петицията Right to Cure. Надявам се да ни позволите да ам, приемем тази резолюция и така да отворим един път за бъдещето. За независимите госпожа Рондинели една минута. Благодаря ви. Пандемията ни показа, че трябва да си сътрудничим повече с по-голяма съгласуваност и да подкрепим в по-голяма степен финансово общественото здравене. От тази гледна точка резолюцията е пълно с добри намерения, но стига прекалено далече, защото предвижда прекалено големи разходи, които не са посетите на по-голямата част от държавите членки, да не говорим за останали държави по света. Няма никакъв смисъл да изготвим нови санитарни стратегии, ако преди това не решим да направим истинския политически Избора, а именно инвестиции в здравеопазването и в научно-развойната дейност трябват ни също така по-строги санитарни стандарти, независимо в коя държава членка говорим, живеем. А пакта за стабилност трябва да бъде премахната, тъй като като економическата строгост е, беше истинският вирус, е, който заплашва Европейския съюз. Ако веднъж за винаги сложим край на спестяване, на политиката на спестяване, ще успеем не само да преодолеем кризата с COVID-19, но и с много други проблеми. С това приключва приключват изказването името на политическите групи. Продължаваме с госпожа Мусерат за една минута. Благодаря, господин председател. Ние сме свидетели на една от най-големите здравни кризи е, с нейните социални и политически последици, но ние трябва да използваме наученото, за да подсилим е, нашата обща работа, да се справяме с бъдещите предизвикателства да се работи с всички представители на здравната професия, за да сме сигурни, че ще има по-голям капацитет в бъдеще. Ще можем да се борим и с хроничните заболявания. Ние искаме една Европа, в която всички политики да съдържат елементи, свързани с здравеопазването. Също така Агенцията по лекарствата трябва да има по-големи правомощия. Стратегията за превенция, която споменахте, ще бъде първата стъпка. Тя ще ни помогне да разполагаме с по-добри лекарства, всички да имат достъп до ваксината. Ние трябва и да подкрепяме производителния сектор. Само така ще се разкрият нови работни места с добро качество и само така ще имаме независимост, автономност – би трябвало да се борим за здраве в световен мащаб, защото заплахите стават все повече и повече. Благодаря ви. Благодаря. Ще помоля членовете да се съобразяват с даденото им време за една минута господин Олхели. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Киломисар, уважаеми приятел Михал, може ли Европейския съюз да бъде справедлив, ако достъпът ви до ам, здравеопазване зависи от това къде сте родили? А, може ли да има справедливост, а, ако няма такъв достъп. Аз като социалист, като унгарец работя за създаване за бъдеще на нашите, за нашите деца. Свързано с Европейския здравен съюз. Така че ние в нашата държава, в моята родина, да не бъде така, че един човек да има 3 четвърти повече шанс да умре от инфекция. А, и така в моята държава три медицински сестри се грижат за същото тия брой хора, колкото а, се грижат 12 души а, в Германия. Господин Штефанута има една минута. Уважаема госпожо комисара. Щастието зависи от а, свободата, свободата же, зависи от смелостта. За съжаление, обаче, европейците се, не се чувстват нито щастливи, нито свободни заради борбата с, срещу COVID. Не ме ми се иска да има една по съобхватна европейска програма за общественото здраве, но много силно се притеснявам за бюджета на програмата EU for Health. 85% от финансирането на програмата ще дойдат от стратегията Next Generation EU или следващото поколение Европейски съюз. И има сериозни проблеми с, с в някои държави член, като господин Ухла, Ухла някои държави членки болниците са в окаяно състояние, в други болничните стаи приличат на хотелски стаи в предзвездни хотели според мен трябва да допринесем за щастието на европейските граждани, като им гарантираме най-доброто здравеопазване в света, европейското здравеопазване. Благодаря ви. Думата има госпожа Мелин за една минута. Благодаря, господин председател. Наистина в Европейския съюз наблюдаваме много сериозни предизвикателства в областта на здравната криза. Но също така преди е епидемията имаше стратегия. И е, тук става ясно, че ние се провалихме в това отношение. Европейския съюз има специална агенция за такава сигнализация. И е, всъщност сам едва на 22 януари реагира тази агенция, много след като беше необходимо. И е, има необходимост да се действа много по-бързо. Комисията предприе различни мерки, но те бяха доста хаотични в един климат на разногласие. И се казва, трябва да се е, създаде Европа на здравеопазването и има нужда от повече е, Европа, но трябва да се има предвид и субсидиарността. Трябва, всъщност, много по-добре би било да видим каква е катастрофата в здравно отношение, която се какви са последиците от тази криза при отварянето на границите. Благодаря за вниманието. Една минута за госпожа Мец. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Тази криза показва, че ние имаме нужда от една по-справедлива Европа с по-добро качество. Всички ние имаме нужда от една Европа, която координира по-добре и която работи в услуга на гражданите. Искам да подчертая две теми. На първо място видяхме, че кризата с COVID наистина изтощи нашите болници и здравни работници. Европа трябва да подсили инфраструктурата в здравеопазването. На второ място, здравеопазването не може да бъде заложник на частния сектор. Затова трябва да се създадат лаборатории от обществен характер, които да са в услуга на всички и резултатите да не бъдат толкова скъпи. Благодаря. Благодаря ви. За минута и половина господин Гойкин. Политиката за здравеопазването не е европейска политика. И COVID-19 ни показа до каква степен здравеопазването е европейски въпрос. Стана ясно колко са различни политиките на здравеопазване държавите членки. Аз идвам от страна с много добра система за здравеопазване и съм много благодарен за това. Имам три здрави деца, за което също съм благодарен. Но като погледнахме положението с системата за здравеопазване в други държави членки, очевидно там трябва да се предприемат незабавни действия. Сега целта е да се изготви изготви една стратегия за след COVID-19. Трябва да се готвим не само за справяне с пандемията, защото това няма да бъде последната, а трябва да се изготви нужната рамка, за да стане ясно, че здравеопазването трябва да бъде основната принцип за всичко. Да се гарантира здравеопазване и адекватно обгрижване на малките деца. Трябва да се гарантира повече средства за борба срещу рака и трябва да се гарантират стандарти за качество, които да са задължителни. Тоест това трябва да е рамката, след което със субсидиарност да се изпълняват тези марки мерки, извинете. ще се опитам в септември да поканя специалисти от областта на здравеопазването. Надявам се да успея да го направя и надявам това да бъде бъдещата основа за сътрудничеството ни. Думата има госпожа Полос Цярд за една минута. Благодаря. Микрофонът на ораторката не е включен. Тази вечер ние обсъждаме темата и научените уроци от кризата с здравеопазването, която все още преживяваме. Ние ще трябва по-добре да се справяме в бъдеще. За мен има нещо много важно, което научих във връзка с COVID-19 и антимикробната резистентност. Знаем, че 33 000 загубиха живота си в Европа. Резистентността ще бъде проблем и при други предизвикателства в бъдеще. Така че е добре, че имаме тази резолюция, но трябва да помислим и по други свързани теми. Трябва да бъдем по-отговорни и в използването на антибиотиците – Необходимо е да има по-активни научни изследвания, повече сътрудничество, нови техники, допълнителни усилия и работа с всички политически групи и комисията. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Лопес. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Пандемията ни напомни, че здравето е обществено благо, от което зависи и нашата национална сигурност – също така се оказа, че не е достатъчно да има само добри национални здравни услуги, които да са достъпни. Не, ние имаме нужда от Европейски здравен съюз с минимални стандарти и изпитвания на здравните системи на национално ниво. Необходимо е да заздравим своя механизъм, да подкрепим фармацевтичната индустрия, за да можем да се справяме вътрешно в Европа, да има повече финансови средства и едно здравеопазване, което да е добро. Не е достатъчно да ръкопляскаме на здравните работници всеки ден. Ние, европейските институции, носим отговорността, имаме това задължение – да направим същото героично усилие, което видяхме на континента през последните месеци. Така че нека имаме Европейски здравен съюз. Благодаря за една минута колегата Фанс Парентак. Благодаря, господин председател. Осоваваме се в една система, където притежателите на акции имат огромен интерес, що се отнася до здравната система. Това е един от най-напредналите сектори в света, но комисията организира някаква подкрепа за фармацевтичната индустрия. 5 милиарда са абсорбирани с а, възприяти от тази индустрия. Този сектор, трябва да разбере, комисията не е правилният адресат на средствата. Трябва наистина Европейския съюз да има своята възможност да инвестира в вакцина срещу коронавируса и наистина имаме възможност да го направим правилния, по правилния начин, да изградим една система, стъпваща на солидарността, що се отнася до достъпа до медикаменти и така да изискаме от държави, от предприятията, получаващи обществени средства, да бъдат напълно прозрачни, за да може да не се а, а, трупат печалби на гърба на болните. Една минута за госпожа Мортено. Благодаря ви, господин председател. Коронавирусът ще продължи да е част от живота ни още дълго време, но започваме постепенно да се завръщаме към нормалното ежедневие. Много критики бяха отправени към Европейския съюз през последните няколко месеца и е вярно, трябва да признаем, че поне в началото Европейския съюз не се умя да действа достатъчно ефикасно в борбата срещу коронавируса. Държавите членки и регионалното сътрудничество между отделни държави се оказаха ефикасни. Но нека да погледнем по-скоро към бъдещето. Разполагаме с един документ, чиято цел е да изготви стратегията за здраве след COVID-19. И тук бих искала да обърна вниманието ви на един факт – не смятам, че имаме нужда от минимално здравеопазване, както предлага левицата, имаме нужда от максимална защита на гражданите. Европейския съюз трябва да си сътрудничи максимално с държавите членки и да координира тяхните действия, както става в търсенето на вакцина. Господин Шахим има думата за една минута. Благодаря ви, господин председател. Тази криза ни показва, че трябва да сътрудничим по-добре вече. Трябва да има общи подходи и при маските, и при дихателните апарати, и при лекарствата. Ние сме по-силни, когато работим заедно. Трябва да не бъдем толкова зависими и от външния свят. Това е най-малкото, което можем да направим. Да, здравеопазването е най-вече грижа на държавите членки, но ние трябва да направим всичко по силите си, за да помагаме на гражданите. Затова приветствам европейските фондове Нещо, което е много важно за мен са правилата за опазване на здравето на работниците. Установихме по времето на тази криза, че правилата не се прилагат достатъчно добре. Много често работниците не разполагат с предпазно облекло и това е скандално. Трябва да се намери решение, госпожо комисар. Благодаря. Сега давам думата отново на комисар Кириакидес. Заповядайте. Uh, благодаря на всички за коментарите и приноса. Много внимателно ги чух и искам наистина да благодаря за казаното в голяма степен господелям Петър Лизе говореше за това, че а, не се спират пред границите а, вирусите и здравните рискове. Той говори за, съданието ни, т.е. за недостига за лично предпазно оборудване и много от вас знаят за това. Част от нашите мерки срещу кризата беше да натрупаме а, достатъчно количество медикаменти, вакцини, не само а, лични предпазни средства за в бъдеще, защото а, така ще можем да ги изпращаме където са необходими в Европейския съюз. Друг от вас каза, че нито една държава членка да може да се справи сама. Мисля, че всички ставахме свидетели на това. Някои от вас споменаха и въпроса, свързан с субсидиарността дори и в член 168, такъв какъвто е. А, сега има много а, каквото можем да направим. Нашите дейности са изцяло в рамките на член 168 много е това, което можем да направим и това ще промени много а, което може да направим. Госпожа Телет Ленуар каза думата а, трагедия. И трябва да споделя, че аз напълно е, резонира в мен това. Наистина в последните месеци не ставаше въпрос само за цифрите. Не беше просто това да се събудим сутрин и да кажем а, колко са заболелите, колко са заразените, колко са починалите, защото за всяка цифра, за всяка статистика стои една човешка история. И ние споменахме вече за частта от тази наша визия е именно да се спо... променят агенцията и центъра. Това е част от нашата цел. Госпожа Десутър каза, че превенцията е част от европейското здравеопазване. Действително, превенцията въпроса за One Health и необходимостта да се разгледат и не за разните болести също и а, да се засили а, това, което се прави за разпространението на информация, превенцията и изобщо укрепване на здравните системи. Това са част от важните цели в нашата стратегия. Чух и някой, който спомена а, госпожа а, Конечна каза, че е ситуация без прецедент и за това ни е необходимо и безпредседентно пре, а, а, решение. Всъщност и госпожа Рондинели каза, че европейската стратегия е твърде амбициозна и не е реалистична. Съгласна съм с вас, че е амбициозна, но е и реалистична и трябва да бъде амбициозна, ако искаме да наистина постигнем нещо за живота на европейските граждани. Това е една посветена програма на следващите 7 години. Вие говорихте за координацията, която е необходима на всички равнища и действително трябва да направим така, че работейки заедно, Европейския съюз да остане един от най- здравите региони в света и сте права, че това минава и през спазването на правата на пациентите. Споменахте бюджета. Да, наясно сме, че има някои проблеми в това отношение. Разглеждаме а, въпроса заедно с правната си служба, но трябва да подкрепим и многодишна финансова рамка, за да се продължи нататък в следващото поколение Европейския съюз, така че да се подкрепят именно програмите, които са амбициозни и иновативни, като EU for Health. И не на последно място, господин Лопес спомена въпроса за здравните системи и надежността им. Това е включено и в анализа за EU for Health и там ще има и елементи включени в а, съобщението, което ще публикувам следващата седмица. Така или иначе, вие споменахте много от въпросите, които са част от програмата. Начинът по който работим ние в комисията е такъв, че сме в близко сътрудничество с а, всички заинтересовани страни, Европейската а, стратегия за вакцини и а, циркулира вирусът между нас, а, за това никой не е в безопасност, докато всички не са в безопасност. Благодаря ви за подкрепата, благодаря ви за това, че работите толкова в тясно сътрудничество с а, нас, с цели Европейски парламент на всички равнища, така че да постигнем необходимото. Благодаря, госпожо комисар, казва председателят, а сега за съвета окончателният ни оратор, господин Михаил Рот. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа, членове на Европейски парламент, благодаря ви за вдъхновяващия дебат. Мога само да се присъединя към тези от вас, които подчертаха, че вирусът не разполага с паспорт и не спира пред националните граници. Ето защо никой не бива да започва идеологичен дебат за националните правомощия, защото това никого няма да помогне. Факт е, че в контекста на кризата всички сме длъжни да се погрижим за това гражданите да бъдат по-добре защитени. И Въпросът тук е как заедно с Европейския съюз да подобрим способностите си да се справим с пандемия от подобно съставно световно значение, пандемии, с които националните системи не са в състояние да се справят. Мисля, че всички сме съгласни като цяло с основните ни цели. Първо, Европейския съюз трябва да се стреми е, за и да помогне за изграждането на устойчиви и висококачествени системи за здравеопазване на всички държави членки. На второ място трябва да гарантираме производството на лекарствени средства и медицински изделия в Европейския съюз, повече европейско производство и по-малко зависимост от трети страни. На трето място имаме нужда от повече координация. Очевидно е важно да се научим да обменяме опити, да, да обменяме опит и да се учим едни от други. И от тази гледна точка е важно всички институции, съвета, комисията и Европейския парламент да изпратят едно ясно послание към гражданите, а именно правилата за спазване на хигиените изисквания и спазването на, физичес... на, из... на ограниченията за физическа дистанция трябва да продължават да се спазват. Трябва да изпратим ясно послание и към онези, които отново се връщат към ежедневието си, искат да потълдят към онези, които се страхуват. А ваксината, която скоро, надяваме се, учените ще намерят, трябва да е на разположение на всички и да не изключва никого. И също така, разбира се, е важно е, да поемем отговорността си на световно равнище и най-вече към съседните си. И е, малко ме притеснява факта, че никой не спомена този факт. Непрестанно се твърди, че Европейския съюз не е в състояние да действа само на Западните Балкани изпратихме помощ в размер на 3,3 милиарда евро за борба срещу пандемията. Така че и с съседите ни трябва да сме солидарни не само в рамките на Европейския съюз. Много ще се радвам, ако успеем да намерим възможно най-бързо съгласие и германското председателство е готово да направи всичко възможно това да се случи. Радвам, ще се радвам по същото ни сътрудничество, за да покажем наистина солидарност в тази тема, която вълнува толкова много всички европейски граждани и изискването, което те имат за към нас. Благодаря ви, господин министр. С това приключва дебата. Гласуването по измененията ще се проведе утре, окончателното гласуване ще бъде в петък. Заседанието ще е, приключи в 21.45 е, минути с приключването на гласуването и ще бъде подновено утре на 9 юли 2020 година в 9 часа сутринта. Дневният ред е, беше публикуван и е на разположение на интернет страницата на Европейски парламент.